Meine Damen und Herren, darf Sie herzlich begrüßen. Welcome. Дами и господа, добре дошли. Добре дошли в тази особена зала. Не знам защо сме тук, но сме тук. Е, да, доста походихме. Дори са ми необходими очила, за да ви видя. Надявам се обаче да се справи. Добре дошли. Искам първо да ви попитам дали имате проблеми с дневния ред. Очевидно нямате и аз нямам съобщения, така че минаваме направо на трета точка. Приоритети в областта на енергийната инфраструктура. Нашия колега Соса Вагнер е докладчик. Видях го, тук е и му давам думата пръв за днес. Muchas gracias, señor presidente. Vamos a abordar el análisis del documento de trabajo que he tenido el honor de presentar. Пристъпваме към анализ на този работен документ, който аз имах честа да предоставя на дамите и господата депутати. Нашите цели, целите на енергийната политика на европейските институции са ясни. Стремим се към вътрешен енергиен пазар, устойчивост, използване на е, альтернативни енергоисточници, конкурентоспособност и сигурност на доставките. Това са общо взето основните цели на европейската енергийна политика, дефинирани от европейските институции. Ясно е, че тези политически цели могат да бъдат постигнати единствено и само ако се предприемат адекватни на този енергиен модел мерки, модел към който ние европейците се стремим. Затова беше необходимо да се напише този доклад във връзка с инфраструктурите и приоритетите в тази област. Разбира се, че за всичко това ни е необходима и съответната правна рамка. Това е договорът от Лисабон на първо място, който ни превръща в участници в процеса на вземане на решения за енергийната политика. Освен това искам да припомня, че при определенето на приоритетите и целите на енергийната политика и инфраструктурите ние тръгваме по нов път. Път, който от друга страна стъпва на определени традиции, за които имаме различни инструменти. И имам предвид а, обширното законодателство в областта на енергетиката, което следва да се прилага, а не да се забравя. Това е изключително важен въпрос. Господин председател, вашият микрофон все още е включен и се чувате. Целите, за които говоря, са много тясно преплетени. Третия пакет за вътрешния пазар, инструмента за осигуряване на газовите доставки, политиката за създаване на енергийни инфраструктури – така че цялостната политика в областта на енергетиката трябва да бъде в хармония с останалите политики на Европейския съюз, защото тя е само част от едно цяло, което трябва да гарантира на нас, европейците, по-добър живот и постигане на целите, очертани от Лисабонския договор. Необходимо ни е единство и вътрешна логика между това, което правим ние тук, например механизма за опазване на околната среда, за борба с е, измененията на климата и така нататък. Всичко това, както и енергийната политика, е част от едно цяло. И така, приоритетите на енергийната политика всъщност в Европейския съюз са, определени още от години. Сега е въпросът да продолеем един модел на планиране, който се провали, който не беше успешен. Да продолеем сегашната ситуация. Това е най-важното в момента. Какво целим с тази нова политика? Целим постигането на определени неща. Например, интелигентни електроразпределителни мрежи. Тук искам да обърна внимание на една важна концепция, а именно концепцията за интелигентните градове градове, които се стремят към опазване на околната среда, както и към провеждане на политика за енергоспестяване. Това е изключително важна част от политиката, която обхваща всички нива в Европа. Много често, когато говорим за тези неща, забравяме ролята на общините. Ефективното разпределение на газ и на останалите енергоносители също е изключително важно и тук роля играят общините. Тук искам да изтъкна две много важни неща. Важно е от една страна да намалим зависимостта си от външни доставчици и на второ място следва да отстраним съществуващите енергийни острови. Това са две ключови цели, които са много важни и трябва да ги постигнем с новите механизми на планиране. За целта трябва да се задейства нещо, което комисията нарича енергийни коридори. И още нещо, което може би не е много удачно назовано като проекти от европейски интерес. Както и да е, нашата задача е да определим критериите, както и тяхната иерархия. Иерархията на критериите е много важна, когато става въпрос да се определят и подберат проектите от европейски интерес. А, обръщам се към комисията специално с това, което казвам. Сериозно трябва да седнем и да помислим кои да бъдат тези проекти, а за целта трябва да определим съответните критерии. Това е задача, която, ако се изпълни успешно, може да се отрази много положително на развитието през следващите месеци. Част от всичко това е енергоспестяването, използването на съществуващи инфраструктури и може да има и други критерии, разбира се, но нека колегите от комисията да ми помогнат при идентифицирането на тези критерии. Имаме още много работа. Приканвам и комисията да се занимава по-задълбочено с тази тема, за да добие тя по-ясно очертан профил. Освен разработването на енергийна политика и определенето на приоритетите, друг важен въпрос е издаването на разрешителни и лицензи в 27-те държави членки. Това е сложен въпрос, защото тук се сблъскваме с 27 национални законодателства, които така или иначе са прерогатив на държавите членки. Европейския съюз не може да им се меси. Все пак трябва да предприемем някакво усилие, защото Проблемът е сериозен. Проблемът е, че проектите обхващат по 10 и повече години, често се проточват точно поради участието на множество органи, които са управомощени да издават разрешителни, а понякога даже и компетентността не е ясно очертана имаме известна възможност да влияем върху всичко това с европейското законодателство, най-малкото да действаме по посока на хармонизация по отношение на сроковете за приключване на проектите, както и а, трябва да предприемем мерки срещу така нареченото мълчание на административните органи, т.е. липсата на реакция от тях. Аз съм съгласен да има един орган, при който да се събират всички а, информации и правомощия, но пък а, по този начин ще възникне проблем с някои трансгранични проекти, защото това все пак ще е национален орган. Не бива да се забравя важният принцип на субсидиарността и на четвърто място на четвърто място е важно да се привлече населението. Населението трябва да се чувства съучастник в тези проекти. Това е изключително важно, защото чрез, е, защото тези проекти могат да бъдат блокирани от някои граждански организации и така нататък и да забавят проектите. Ето защо казвам, че населението предварително трябва да бъде привлечено за съучастие в създаването и разработването на самия проект. Смятам, че това е изключително важно. Мисля, че напреднахме доста в много отношения, но не бива да оставяме населението извън осъществяването на такива проекти. Още повече, че европейското законодателство е дало доста положителен принос в това отношение. Просто смятам, че беше важно да подчертая това. Що се отнася до финансирането, в доклада ми е записано, че по принцип то е частно, но разбира се, не може да се изключи възможността за публично финансиране, особено в случаите, когато проектите представляват интерес за Европа от политическа гледна точка. следва да се занимаем най-вече с проблемите за финансирането на трансграничните проекти. Кой плаща и как се разпределя плащането? Тук трябва да подчертаем, че освен проблемите свързани с финансирането, всички действащи, всички играчи в е, енергийния сектор настояват за по-ясна регулаторна рамка. Най-лошото, което пречи на адекватното финансиране на енергийните проекти, е, е така лутането в законодателството, за което допринасят е, парламентите, несигурността, правната несигурност. Така че непременно ни е необходима ясна, стабилна правна рамка, за да могат да се решат проблемите на финансирането. Всички тези теми, които изложих тук накратко, са разработени в документа, който ви представям и естествено очаквам вашите допълнения, корекции дори ако трябва, изменения и така нататък. И в заключение искам да кажа, че работата с докладчиците в Сянка до този момент беше изключително добра, изключително положителна. Така че смело мога да кажа, че работихме много плодотворно и се надявам, че това ще продължи до самия край. Благодаря. Председателят, благодаря. Трябва да поглеждаме часовника, защото времето ни е разпределено строго, така че моля да се ограничавате, когато се изказвате. Имаме списък от заявки за изказване от миналия път. Колегите, които тогава не можаха да се изкажат, ще се изкажат първи, след това е, докладчетите в сянка. Първо госпожа Коларска-Бубинска. Благодаря. Не очаквах че си спомняте, че от предишния дебат са останали хора, които не са имали възможност да се изкажат. Това, което не бива да забравяме в този доклад, а то бе споменато и от докладчика и ще бъде споменато и от други, са критериите за подбор на проекти. Би трябвало да работим по тях. Смятам, че трябва да се обърне внимание на факта, че за да се изпълни един проект, той трябва да изпълнява поне два критерия. Има много проекти, по които се изпълнява само един критерий. Затова си мисля, че трябва да избираме проекти, които отговарят на повече от един критерий, на два, на три. Например, смятам, че трябва да се обърне внимание на дефиницията на понятието европейски проект. Комисарят заяви, например, че Северен поток е европейски проект, но той няма нужда от европейско финансиране. След това питаме се до каква степен е европейски ти проект. Това, което имаше предвид комисаря, е, че всъщност дава една сигурност на доставките, но това е един критерий. Така че, хайде да поработим на определението на а, това, що е европейски проект и на какви количествено-качествени характеристики трябва да отговаря той. Още нещо, върху което да се съсредоточим, е въпроса за финансите. Становището ми е, че не бива да създаваме нови инструменти. Създаването на такива изисква време, оценки, грешки, корекции при грешки, а е необходимо време за един такъв проект. Затова си мисля, че трябва бързо да действаме инфраструктурните проекти и затова е добре да използваме вече съществуващи инструменти, като например Кохезионния фонд. На трето място, когато говорим за паневропейски мрежи, обикновено се мисли за нови връзки – нова взаимосвързаност и нови маршрути. Да, това е важно, но ако европейската система искаме да бъде а, взаимосвързана и добра, трябва да се замислим върху тези части от паневропейската мрежа, които вече са на, на... които наближават срок за бракуване и скоро няма да бъдат част от нашата европейска мрежа. В заключение, смятам, че е чудесно, че се мисли за проектите в Северно море, че не забравяме Африка и Юга, но да не забравяме и страни, където електроразпределителните мрежи не са достатъчно добре развити, не са на подходящите места и има огромни зони в Европа, където такива връзки няма. Колега Видал Фодрас. Колегата eh, Благодаря, господин председател. това е доклад с изключително важно значение. Тази комисия, парламентът, всички европейски институции, всички ние от десетина години вече работим по създаването на интегриран, либерален, ефективен европейски енергиен пазар. Пазар, който да отразява изискванията на конкуренцията. Напоследък приехме редица закони, бяхме много амбициозни в това отношение. Днешният доклад запълва една празнота. И ако него го нямаше, но ако няма и последствията, които той поражда, всичко останало би било безсмислено. Защото ние тук можем да си приемаме колкото си искаме пакети от закон, закони за енергийните пазари, можем да чертаем какви ли не планове за по-ефективен енергиен пазар. Но ако няма физическата основа, а именно инфраструктурата, която да позволява ефективно функциониране на пазара, всичко това биха били само празни думи. Ето защо е необходимо да създадем този европейски енергиен вътрешен пазар. Това е много важно. Всичко, което каза е, докладчикът, е нещо, което бих казал и аз. Смятам, че беше и много че ще бъде много почтенно да работим в екип с всички останали и най-вече с докладчиците в Сянка. Господин председател, комисията ни предостави документ, който представлява добра отправна точка. Казвам го, защото това не винаги е така. Понякога комисията ни стоварва неща, които са доста далеч от това, което очакваме. А, този път а, комисията представя документ, който наистина върви в правилната насока и дава възможност за добро сътрудничество. Сега на конкретните въпроси. Докладчикът говори за разрешителните процедури, административните процедури и лицензирането. Те са особено сложни, когато са трансгранични и обхващат повече от една държава членка. беше казано, че е изключително важно процедурите по издаване на разрешителни да бъдат хармонизирани. Но това не е лесно. Принципът на субсидиарността трябва да се спазва. Въпреки това имаме инструменти, за да напреднем до известна степен в това отношение. Ми нека да използваме тези инструменти. Може би в доклада трябва да изрично да се каже това. Има пък ситуации, в които трудностите са свързани с това, че определен проект се оказа не особено привлекателен за инвеститори. В подобни случаи правителствата трябва чрез тарифно регулиране да спомогнат за това инвеститора да прояви готовност да участва с средства и да не бъде е, т.е. да бъде събуден неговия интерес. Само така ще се попречи на стагнирането на проектите. Енергийните цените за, за енергия също не бива да бъдат под разходите за разпределение. Когато един проект е финансово привлекателен, ние в никакъв случай не бива да създаваме допълнителни пречки чрез уредба, която противоречи на економическата рационалност. Предпоставка за добрата инфраструктурна политика е пълното приложение на вече действащото законодателство третият пакет за вътрешния енергиен пазар и регламента за сигурността на газовите доставки. Пълното приложение на разпоредбите на тези актове е важно условие за действеността на енергийната политика. С други думи, комисията трябва зорко да бди за това държавите членки да прилагат вече приетото законодателство и в случай на забяга, забавяне да се намесва с а, разполагаемите правни инструменти, които тя има. Господин председател, всичко това, за което говорим, трябва да намери конкретен из, израз в редица инфраструктурни проекти, които ние трябва да като, категоризираме като приоритетни. Те са важни за сигурността на енергийните доставки, за борбата ни срещу с измененията на климата, а, като особено в такива проекти може би ще трябва да има и публично финансиране. Ако съставим списък на приоритетните проекти, вече ще имаме две възможности за действие. Или направо да се нахвърляме на списъка и да започнем да работим, или да дефинираме критерии преди да се заемем с изпълнението на списъка. След всичко, което чувам от докладчика, като че ли и той е на моето мнение, защото предлага предварително да дефинираме критерии, по които да се споразумеем. Например, премахване на така наречените енергийни острови когато дадена държава членка е в пълна зависимост от отделен доставчик, може би е разумно да се а, осъществи инфраструктурен проект, който да спомогне за откачане от тази зависимост. Инфраструктура, която насърчава регионалното сътрудничество. Така че наистина трябва да определим критерии, да ги иерархизираме и тогава вече, когато се говори по конкретни въпроси, да а, няма търкания, да няма съмнения. Значи, това, което предлагаме, нека първо да си дефинираме критериите и след това ще ни бъде по-лесно. Господин председател, много работа ни чака, макар че и до сега добре поработихме. професор Суса Вагнер изцяло може да разчита на моето сътрудничество за успешно осъществяване на проекта. Председателя, благодаря. Уважаеми колеги, времето, часовника, сега пред вас на пулчетата ще тече времето. Ще виждате добре колко време да говорите. Ако не успеете да си съкратите изказванията, няма да могат всички да се изказват. Предлагам две минути. Следващия е колегата Карент. Um, uh, Благодаря. Трябва да се съглася с преждеговорившите. Изчетох много внимателно документа, който е представен от докладчика. Искам да засегна един въпрос. Господин Видал Квадрас завърши с него. Става дума за това, че за да се изгради една инфраструктура, е необходимо а, да се положи усилия, защото без инфраструктура не може да имаме общ пазар. Знаем защо, аргументите, защо това е една а, положителна стъпка за нашите потребители. Трудността обаче е, че някои от проектите са чисто търговски и жизнеспособни и няма да е проблем да се привлече финансиране, ако разбира се има необходимото законодателство и се разрешат всички трансгранични проблеми. Има обаче други проблем, извинете, проекти, които не са економически жизнеспособни, които ще имат нужда от публично финансиране. Та, въпросът е кои са тези проекти, които ще имат нужда от подкрепа от бюджетите и кои ще бъдат извън а, такова финансиране, защото всеки един а, от изготвящите проекти би искал съответно да получи външно финансиране, за да си намали инвестиционните разходи. И за да не биват разбивани публичните разходи на малки дребни парченца, е много важно да предприемем съответните действия. И докладчика го казва на шеста страница, защото там той говори за това, че имаме ограничени средства, които биват разбити на малки парчета и биват раздадени на много проекти. И говори за това, че трябва да се разработи необходимата методология, това да не се случва. Така че трябва да имаме списък с проектите, но трябва да имаме и ясни критерии и методика за това какво ще финансираме и какво не, каза го и госпожа Коларска-Бобинска. Важно е това да се знае предварително. Това ще е голямо предизвикателство, но трябва да го направим. Благодаря. Благодаря, колегата Рера Мануел. <coughs> Благодаря. И аз искам да поздравя докладчика за работата. Съгласна съм с подхода. Искам обаче да предложа няколко идеи. Докладчика го каза, господин Видал Кладрас го каза. Трябва да е, се опитаме да приобщим така наречените енергийни острови. Той каза, че това е проблем и ние трябва в доклада ясно да кажем, че Европейския съюз е силно ангажиран да постигне тази цел от 10% взаимосвързаност на мрежите, защото това е цел заложена от Европейския съвет в Барселона. Така че тази цел трябва да бъде преследвана по същия начин, по който преследваме целите 20-20-20 от а, а, нашата стратегия Европа 2020 година за възобновимите енергийни източници и така нататък. Не може нещата да зависят само на добрата воля на държавите членки, нито пък може да зависят само от едни търговски критерии. 10 годишните планове за развитие на държавите членки са много полезни, но през юни миналата година, след първия ни опит, установихме, че липсва сътрудничество, липсва европейска визия или цялостен подход. Няма да го повтарям това, защото колегите ясно го заявиха. На второ място финансирането. Финансирането на инфраструктурата трябва да се основава на пазарни принципи. Напълно съм съгласна с докладчика. Но освен това, Европейската комисия а, каза, че 6000 милиона е сумата, която е необходима за инфраструктурни проекти. И особено когато говорим за стабилен пазар. А, затова е важно да се увеличат необходимите ресурси в общностния бюджет, за да се разработят онези инфраструктури, които се смятат за такива от европейски интерес, но зависят още от подаване на финансиране. И накрая нещо за потребителите. В днешни дни често се казва, че не може да се инвестира в инфраструктура, защото това би означавало повишаване цената на енергията, но пък цените на инфраструктурните проекти всъщност представляват една минимална част от крайната себестойност на енергията. В моята страна, например, е под 10% от цената на гъста всъщност отива за тези е, инвестиционни проекти, които са били извършени. Така че е, колкото повече свързваме пазара, той ще бъде толкова по-конкурентно способен, цените ще бъдат по справедливи и ще има повече ползи за потребителите. И накрая аз казвам, че искам да работя с докладчика. Наистина искам да го поздравя. Само за ваше сведение има още 10 заявки за изказване по този доклад, а до 10 трябва да обсъдим още един. Сега колегата Жан Лу. Мерси, месье президент. Благодаря, господин председател. И аз трябва да започна първо с това, че докладчика е свършил много добра работа. Първо, подкрепяме подхода на докладчика по отношение на енергийната инфраструктура на фона на целите за 2050 година защото се стремим към намаляване на емисиите от въглероден диоксид до тогава, а за целта ни е необходима съответната инфраструктура. Друга чудесна идея на докладчика е, че економията на енергия трябва да е на първо място в инфраструктурната иерархия докладчикът е участвал в заседание с Европейската комисия и добре е запознат с модела, който е залегнал в всичко това и че има и други енергийни модели, според които при едни реални економии сумата, която трябва да се инвестира, може да се намали с 70 милиарда. Така че е много важно какъв точно енергиен модел ще се избере. Аз бих предложил нашата комисия да отправи публична покана към Европейската комисия за обсъждане на енергийните модели, залагани от комисията в различните пътни карти. Не може комисията да залага на един единствен модел и да няма някакви альтернативни предложения. Трето, приоритетите, приоритетните инфраструктури, които трябва да се подкрепят. Естествено, че трябва да има приоритети във връзка с отделните коридори, но, но не само в рамките на един коридор, а и между коридорите трябва да се определят приоритетите. Първият приоритет е супермрежата, потенциалът на вятърната енергия в Северно море. Освен това, газовият коридор изток-запад, това също е много важно и то да бъде двупосачен – както и важният въпрос за изолираните региони трябва да се отчете. Другото, за което искам да говоря, е процесът на лицензиране и издаване на разрешителни. Разбира се, че всички искаме нещата да вървят по-бързо, но всички знаем също време, че проект, който не е обсъден с местното население, е проект обречен на провал. За това това е много важно. И още нещо, ще бъда бърз, господин председател. В този работен документ не се казва нищо за намаляване на емисиите от въглероден диоксид, а, но... De l'Union, donc il faut que ce point-là soit abordé. Важен е и въпросът за изместването на емисиите. освен това, а, газ от морския шелф, това също е много важно, а, но не разбирам защо се споменава на, в доклада. Това е един много токсичен метод – а потенциалът на шелфовия газ наистина може да се приравни към нула. Не бива да създават инфраструктури за нещо, което е равно на нула. Не си струва да говорим за това. Председателят, ако продължаваме така, пак няма да има време за всички. Колегата Валия. Ще се опитам набързо да се изкажа, макар че съм докладчик сянка от либералите. Искам да благодаря на докладчика за изчерпателния документ. Трябва да кажа също, че се радвам, че има толкова амбициозен инфраструктурен пакет от страна на Европейската комисия. Това е положителна стъпка. Сега няколко бележки. Когато говорим за инфраструктурни инвестиции и планиране, би трябвало да гледаме към хоризонта на 2050 година – трябва да има сцепление между пътната карта до 2050 година на комисията, която ще излезе след няколко месеца и целите заложени в стратегията Европа 2020. След това В този економически контекст не бива да забравяме, че имаме нужда от необходимия енергиен, е, енергиен смес или микс, а не да разглеждаме някои енергоисточници като неприемливи морална гледна точка. За размера на проектите. Вместо да хвърляме кофи пари в а, огромни проекти, според мен трябва да се съсредоточим в малки, ресурсоемки, извинете, проекти, които много добре разходват своите средства, рентабилни проекти. Трябва да има ясна иерархия между проектите, които разглеждаме. Чисто финансово погледнато, приветствам подхода на комисията за финансиране основано на пазарни принципи. Смятам обаче, че трябва да се използват нови финансови инструменти и също така да направим проектни бонове, на европейско ниво, както и да си партнираме с Европейската инвестиционна банка, за да може да инвестираме в инфраструктура. И накрая искам да се присъединя към пред, е, преждоговорившите и да повторя, че е необходимо да имаме по-големи амбиции, що се отнася до разрешението на процедурите както и обслужване на гише на трансгранични проекти. Ще продължа при друга възможност. Благодаря. Колега Шимански. Шимански. Dziękuję бардзо. Я starałem Много ви благодаря. Постарах се още веднъж да прочета този документ в светлината на заключенията на съвета и мисля си, че е ясно, че можем да предложим нашите коментари. Разработването и строителството на електроенергийните мрежи да е свързано не само с енергийните ресурси, но то е свързано също така и с развитието на вътрешните електроенергийни мрежи, така че по-добре да се използват ресурсите. Също така трябва да има много критерии за развитието трансграничните междусистемни връзки сами по себе си няма да подобрят енергийната сигурност или по-доброто реализиране на вътрешния пазар. Те трябва да се реализират успоредно с развитието на националните мрежи. Разбира се, най-сложната задача е да бъдат определени приоритетите и да се гарантират интересите на Европа. Сигурен съм, че пазара до известна степен може да осигури инвестиции, но ние трябва да субсидираме с европейски пари само у нези проекти, които отговарят на определени критерии на Европейския съюз. Това може да бъде случаят с възобновяемите енергийни източници, но също така и с целите на енергийната сигурност. И тук имаме нужда от диверсификация, не само за преноса на енергия, но също така и с източниците на енергия. Това, което изисква много внимание, е връзката север-юг. От полските газови терминали до газовите терминали в Харватия. Без това и най-добрите решения няма да работят добре, защото няма да има практически решения, така че да може да работи вътрешния пазар за природен газ. За шифтния газ и за газа добиван от шелф. Не мисля, че трябва да мислим само за екологичните съображения и не трябва да се подаваме на предразсъдъци. Ако имахме подобен подход към ядрената енергетика, сега нямаше да имаме атомни централи. Мисля, че тази част от нашия енергиен баланс изисква субсидиране. Извинете, не смятам, но е необходима, необходима правна уредба, така че да няма бюрокрация и да няма административни тежести. Това е което отрасълът иска от нас. Тоест, нека да не мислим само за паричните потоци. Нека да мислим също така как да не пречим. И за тази цел трябва да имаме подходящо законодателство. Taip, ačiū, gerbiamas pirmininkė. Благодаря ви. Господин председател, благодаря и на докладчика за изчерпателния документ. Надявам се, че в бъдеще ще имаме една много по-добра политика на европейско ниво, що се отнася до трансевропейските мрежи. А тази политика до сега не доведе добри резултати поради своята закостенялост – и фрагментираност. Имаше прекалено много ненужни подробности. Разбира се, в бъдеще е необходимо да има ясно планиране и комисията трябва да следи как се реализират отделни проекти. Смятам, че идеята за енергийните острови е много правилно. Трябва да се разви инфраструктура, защото това е в интерес на Европа, а не само в интерес на отделните страни. Важно е също така да се подчертае ролята на възобновяемите енергийни източници в нашата бъдеща енергийна политика. Мисля си, че комисията трябва да бъде помолена да изчисли разходите за ядрена енергетика днес. И тук имам предвид не само разходите за строителство и експлуатация, но също така и за управление на отпадъците, нещо, което е един процес, който отнема десетки, стотици години – Смятам, че докладът ще бъде един пробив в разработването на нова енергийна политика. Благодаря ви. Марчин Благодаря, господин Маричунович. Благодаря ви, господин председател. Изцяло съм съгласен с преждеговорившия. документът на комисията определено не показва един широк подход към коридорите за транспортиране на втечнен природен газ. А това е нещо много важно за Европа. Що се отнася до последното заседание на съвета и заключенията му, там се казва, че че не трябва да има никаква дискриминация, що се отнася до енергийните източници. И тук особено искам да подчертая източниците на природен газ, включително и шихния газ. Тук не трябва да има дискриминация, както каза и господин Шимански. Това е така, защото Европа в бъдеще може да използва този източник за добив на природен газ. Има 65 милиарда кубически метра, които са били добити в Америка. 70 разрешителни до сега са издадени в Польша. Това е един дългосрочен процес, но мисля си, че си струва да му обърна внимание и да го насърчавам. Благодаря ви. Госпожа Тикао. Благодаря, господин председател. И аз бих искала да благодаря на докладчика за неговия доклад. Смятам, че този дебат за бъдещето на европейската енергийна политика трябва да отчете и изпълнението на клаузата за солидарност, която е заложена в Лисабонския договор. Ако една държава членка се изправи пред енергийна криза, другите държави членки би трябвало да й помогнат енергията трябва да бъде достъпна за всички европейски граждани. 30% от дохода на домакинствата в Румъния отиват за енергетика, за енергия, извинете. Смятам, че е важно енергията да бъде достъпна за гражданите. Що се отнася до клаузата за солидарност, трябва да има междусистемни връзки между държавите членки и трябва да има също така интелигентна мрежа. Имаме нужда от инвестиции в размер на 200 милиарда евро и за това трябва да намерим съответното финансиране. Смятам, че приоритетът за нас трябва да бъде енергийната ефективност и използването на възобновяемите енергийни източници. Атомната енергетика също има своето място. Що се отнася до електрическите автомобили, смятам, че е важно да се използва възобновяема енергия на общинско и регионално ниво. Този вид енергия трябва да бъде включен в интелигентната мрежа. И накрая ще кажа, че селските райони имат свой отделни потребности, що се отнася до енергията, те могат да имат повече достъп и трябва да имат достъп до повече възобновяема енергия, енергия от възобновяеми източници, като част от енергийната мрежа. В момента обсъждаме бъдещата многогодишна финансова рамка и бъдещето финансиране от структурните фондове – трябва да гарантираме това, че енергийната ефективност е включена в тези съображения и трябва да помислим за това какви са потребностите от енергия в селските райони. Искам да задам въпрос на представителя на комисията. Има един пакет, който предвижда инвестиции през следващите 10 години. Бих искала да разбера на какъв етап се намират разработката на този проект. Госпожа Хол, благодаря. Бих искала много да благодаря на докладчика за неговото изложение пред нас днес. Бих искала да се спра върху три аспекта. Първо, докладчикът говореше за интелигентните градове и значението на енергийната ефективност и госпожа Тикао също говореше за това. Разбира се, това е важно, когато ни обсъждаме потребностите от инфраструктура, но дали отчитаме каква е ефективността на мерките за енергийна ефективност, когато калкулираме бъдещите потребности от енергия. Целта от 20% енергоспестяване означава, че това ще бъде равно на капацитета на 50%, 50 проекта на БОКО. Второ, интересуваме въпроса за иерархията и критериите. Тук доста хора говориха за това. Мисля си, че в допълнение към приоритетите и към гарантирането на това, че няма енергийни острови, много добре ще бъде да се включи в критериите нарастващото значение на електроенергията бъдеще. Мисля, че докладчикът не го е стъкнал достатъчно. Фактът е, че електроенергията ще бъде приоритетен източник на енергия. И накрая, за разрешителните, приветствам значението, което се придава на потребността от хармонизация. единственото нещо, което бих искала да кажа като предупреждение, трябва да гарантираме, че хармонизацията е такава, че да не пречи на страните които напредват по-бързо. Тя не трябва да забавя държавите, трябва много ясно да заявим, колкото по-бързо, толкова по-добре. И хармонизацията не трябва да бъде някаква средностатистическа стойност или някаква горна граница. Още веднъж благодаря на докладчика. Господин Герик. Дякую bardzo. Так Много благодаря. Слушах нашият дебат днес и съжалих докладчика, защото нещата изглеждат така, като че ли са възложили на един адвокат да сглоби кола. Мисля си, че ние подхождаме от погрешен ъгъл този проблем и мисля се, че по този начин комисията си улеснила живота. Един адвокат може би е, няма да може да проектира европейската мрежа по правилен начин. Аз мисля, че първо трябва да има един общ енергиен проект, някаква рамка и основа, а след това вече да обсъждаме какви са административните и законодателни тежести, трябва да избягваме спрямо отделните държави членки. Пожелавам ви успех във вашите начинания, но независимо от това смятам, че няма да има никакво оптимално планиране и в крайна сметка отново ще се сблъскаме с фиаско. времено се съгласявам с господин Квадрас и госпожа Бобинска, че имаме достатъчно законодателство. Това, от което имаме нужда, са конкретни проекти. Благодаря ви. Последната изказване е на колегата Цакимакакис и след това имаме още едно. Благодаря, господин председател. Ще бъда много бърз. Искам да кажа две думи за финансирането, защото въпросът трябва да се изясни. Тук колегата Суза Вагнер може би трябва да възприеме някои по-инновативни елементи, например гаранции от е, структурните, структурните е, фондове, участие на Европейската инвестиционна банка, финансовия регламент трябва да се приспособи, също така проектни облигации за тези проекти. На второ място искам да подчертая нещо. Говорим за взаимно свързаните мрежи. Това, което не чувам е за складирането. Всичките тези теории 20-20-20 ще се изпарят, ако не създадем мощности за съхраняване, включително и в енергийни острови, колега Квадрас. Така че доста бързо трябва да се заемем и с тези въпроси. Благодаря, господин председател. Колегата Кавалио, моля бъдете кратко. Muito obrigada, Sr. Presidente. Eh, estamos esperando um relatório muito importante para o futuro da Europa. Това е много важен за цяла Европа проект. Ето защо е изключително важно да има координация и по отношение на бъдещия бюджет на Европейския съюз. Както казаха някои колеги, ние вече имаме действащо законодателство. То е доста комплексно и цялостно. Сега вече трябва да се огледаме за важните проекти, газовите далекопроводи, електропреносната мрежа и така нататък. Важното е да се постигнат и целите за е, възобновяемите енергии и това няма да стане без енергийни острови. Има необходимост от европейските острови и енергийната инфраструктура за тях. Председателят, сега ще дам накратко думата на комисията или не я искате. Благодаря. Благодаря на всички членове на комисията за огромния принос към този дебат за бъдещите енергийни инфраструктури. Искам да поздравя първо докладчика, защото наистина смятам, че в работния си документ той е изложил всички рискове и смятам, че трябва наистина да обърнем внимание на всичките си цели за 2020 година, включая енергийната ефективност, както и енергийните пазари в Европейския съюз. Същото се отнася и за Европейската система за оператори на мрежи на газ е, и е, електроенергия, както и регулаторите на тези системи. Това са основни моменти в развитието на една е, инфраструктурна политика на европейско ниво и предполагам, че всички в тази комисия са съгласни с този подход. Има четири въпроса, които са много важни за нас. Вие подчертахте първия, разбира се, е да изготвим един списък с е, добри критерии за подбор на проекти. Точно тук смятам, че вашия принос ще бъде основен. Една иерархия на критериите би била наистина изключително полезна, защото тя ще доведе до идентифициране на проекти от европейски интерес. След това е, посочихте нуждата да се засилят е, процедурите за даване на разрешителни. Ние сме съгласни е, по отношение на включването на населението в този процес и това е пряко свързано с финансирането. Колкото са по-дълги процедурите, толкова по-дълги ще бъдат и взаимовръзките. Така че трябва да намерим общи решения и за даването на разрешителни, и за финансирането. Ние разчитаме на пазара за финансирането. И това е регулаторният подход към залагането на тарифни ставки. Мнозина от вас го заявиха и аз съм съгласен, че няма да е достатъчно това, когато говорим за сигурност на доставките и пълно интегриране на пазара. Та, по тези въпроси бихме приветствали вашия принос, а приносът ви днес беше отличен. И накрая, по отношение на моделите отбелязах това, което казахте, но в пътната карта до 2050 година това е отбелязано и то не е пряко свързано с настоящия дебат. Що се отнася до вътрешните ресурси, чух за неконвенционалния газ. Това е една перспектива след 2020 година, така че едва ли е нужно сега на този етап да се включваме в битки по този въпрос. Трябва обаче винаги да се разглеждат вътрешните ресурси, защото имаме каквото имаме. И трябва максимално да използваме това, което имаме. Благодаря за приноса. Очакваме бъдещи дискусии. Благодаря. Сега много ви моля да ме извините, но трябва да приключим тази точка от дневния ред, а следващата точка, с ваше съгласие, ще я отложим. Нека да се опитаме първо да изгласуваме, за да сме готови на време за изслушването. Носите ли си картите всички? Was ist denn hier falsch? Das klappt hier nicht. Уважаеми колеги, надявам се, че всички са на лице. Чувате ли ме? Разбирате ли ме? Или имаме такава някаква обща забавна програма в момента? It's possible that we can go start with the vote? Може ли да започваме гласуването? Първо гласуваме по изменение на регламента относно създаване на Европейската агенция за мрежова и информационна сигурност по отношение на срока на съществуване на агенцията. Тук има едно гласуване, окончателно гласуване. Кой е за? Да гласуваме ли електронно? Добре, ще гласуваме електронно. Начало на гласуването. Не работи. Чудесно не работи системата. Александра. Try. The vote is open. Да опитаме отново начало на гласуването. Работи ли или не работи? Добре. Кой е за? Да вдигне ръка. Моля, дайте знак с ръка. За. Now claps? Не, klappt 41 за. Първо да кажа край на гласуването. плюс госпожа Меркел, значи единодушно се приема. Следващия доклад е на колегата Белет. Компромис 1 за, против, въздържали се, прието. Компромис 7 за, против, въздържали се, приема се. 46 отпада. Компромис 8 за, против, въздържали се, приема се. 18 отпада. 9 за,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 37 трябва да го гласуваме. Добре, извинете ме, връщаме се. 37. За. Против. Въздържали се. Отхвърля се. 42. За. Против. Въздържали се. Приема се. Сега окончателно гласуване за Начало на гласуването всъщност. Пак ли не работи системата? Начало на гласуването, край на гласуването. Приема се. Благодаря. Поздравление на всички, които са свършили толкова много работа. Прекратихме гласаването и сега стигаме до следващата точка. Разбира се, че поздравявам всички, които участваха в работата. Но сега ви моля за тишина, уважаеми колеги. Преминаваме към следващата точка от дневния ред. Извън борсови деривати, централни контрагенти и регистри на транзакции. Имаме време.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 Извинявайте, обаче имаме да бързаме. Давам думата на господин Калфин. Само на господин Калфин ще се даде думата. It's your turn, please. Имате думата. Please be quiet. Thank you very, thank you very much. Благодаря, господин председател, скъпи колеги. This, uh, draft regulation... Този проект за регламент свързан с надзора и регулирането на търговията с деривати от извънборсов характер. Един ангажимент на Европейския съюз, който бе поет на срещата на Г20, където страните решиха, че трябва да се разшири регламентирането на финансовите пазари, за да има по-голяма прозрачност и по-малко рискове, свързани с тези пазари това вече е факт в САЩ с акта Франк Дот. Европейски съюз, Европейската комисия е, пое детайлен ангажимент, защото започна консултации, включая публични такива и документа, който имаме пред себе си, всъщност е резултат от една много подробна работа, която е извършена преди да е дошъл този проект за регламент при нас в парламента. Защо участва нашата комисия и ще ви помоля да имате предвид по-специалното отношение по въпроса. Когато говорим за деривати и сходни финансови инструменти, трябва да кажем, че те се използват не само от финансови институти, институции, извинете, те се използват и от нефинансови дружества. И справо нашата комисия и председателя на нашата комисия поискаха всъщност да излезем ние с становище. Има различни въпроси, които са свързани с фирми, които работят в сферата на търговията с стоките, с газ, с електричество, с метали, с жито и зърно най-общо, които използват тези деривати, за да развиват бизнеса си този случай обаче основните активи, които се крият зад дериватите, са съществуващи вече стоки. Тези финансови инструменти също така се използват много широко от различни фирми и дружества, най-вече големи такива, за да може да намалят финансовите си рискове или да хеджират различните рискове, при които са изправени в дейността си. Така че, тъй като се използват за финансово управление или пък се използват за търговия, свързана с токовите пазари, а, ние не можем да кажем, че това са чисти финансови инструменти, а, които са чисто спекулативни или пък се използват а, от а, фирмите а, откъснати от съответните активи. Много от случаите, които са свързани с нефинансови фирми, дериватите не създават системен риск. Това е голямо безпокойство за регулаторите. Следователно, нашето становище, и това е моето предложение, е да се съсредоточи върху дейността на нефинансовите фирми и потребителите. Трябва да ви кажа, че вчера в групата на социалистите и демократите имахме много интересно изслушване с представители на енергийния сектор, както и представители на потребителски организации всички те имат много ясно становище по отношение на този проект за регламент. Като цяло смятам, че проекта за регламент отново води до по-голяма прозрачност и по-малко рискове, но когато говорим за този вид фирми, т.е. не финансовите такива, трябва да намерим подходящия баланс между свръхрегулацията, разумната, добрата регулация и възможността на тези фирми а, да имат достъп до финансови инструменти, които намаляват рисковете, които те имат в своята дейност. И така, от гледна точка на нашата комисия, когато изчетем този проект за регламент, трябва да кажем, че точно това е въпроса. Да се направи този подходящ баланс, за да има по-голяма прозрачност, от друга страна да се даде възможност на малките фирми, особено на малките, да имат достъп до такъв тип финансови инструменти. Имам няколко предложения. В същото време трябва да кажа, че крайния срок за дискусиите е удължен, така че ще имаме малко повече време да се вгледаме по-подробно в документите преди да подадем своите предложения или пък очакваното си становище към водещата комисия ЕКОМ. И накрая искам да спомена измененията, които аз предлагам да разгледате. Всички те са свързани с това процедурите да се изчистят, да станат по-ясни. Те изясняват част от определенията също така. Надзорът с тях става по-прозрачен и предвидим а, за дружествата, за фирмите. Избягва се така наречените клирингови шокове, т.е. малките фирми, когато трябва да отидат в клирингово дружество, това означава да дадат големи средства, т.е. има големи средства, които са свързани с това. Така че трябва да се смекчи този шок от клиринга, за да не изпаднат малките фирми от пазара и един вид те да нямат достъп вече до тези финансови инструменти. Измененията, които предлагам на вашето внимание, са също така свързани с упростяване на процедурите, особено що се отнася до дружества от нефинансов характер. И свръхрегулацията при тях означава много повече разходи, които в крайна сметка могат да доведат до повишаване на крайните цени за потребителите. Това е логиката на моите предложения, изменения, които ви предлагам. Очаквам с нетърпение дискусията и вашия принос. Отново казвам, това изглежда много технически въпрос, но всъщност оказва въздействие върху цените на много деликатни, чувствителни стоки и оказва въздействие върху възможностите на потребителите прозрачно да наблюдават това, което се случва на пазара и да има повече конкуренция и повече натиск върху цените. И накрая, този проект за регламент наистина дава повече възможности на регулаторите, включая новата новия орган за регулиране на пазарите и надзор – за да може наистина да поемат функциите си и да оценят по-добре рисковете, които съществуват на финансовите пазари, нещо, което ние трябва да подкрепим с цялото си сърце. Да, много ви благодаря, господин Калфин, за този за това изчерпателно водно слово господин Бенсън има думата прав. Благодаря ви, господин председател. Бих искал да благодаря на господин Калфин за блестящо свършената работа. Приветствам предложението за регламент от комисията, защото е абсолютно ясно, че трябва да се създаде равнопоставеност на финансовите институции, които предизвикаха финансовата криза. Важно е също така да се осъзнае, че едни и същи средства не въжат за различни отрасли. Има различни характеристики на риска и за това е необходимо да има различни мерки. Повечето енергийни фирми обикновено използват деривати, за да смягчат риска, който проистича от чисто физическия характер на тяхната дейност. Затова ефективното управление на риска трябва да предпази цените от търговски риска чрез деривати. Загрижен съм от това, че предлагания регламент може да има отрицателно въздействие върху енергийния пазар и да попречи на създаването на един ефективен енергиен пазар в Европа. Затова много се радвам, че нашата комисия може да излезе със становище по този въпрос и да гарантира това, че енергийният пазар няма да страда от свръхрегулация едва ли енергийните фирми могат да предизвикат системен риск и криза. Затова предложението за регламент за извънборсови деривати в търговията с енергия трябва задължително да отчита факта, че не трябва да има ненужни тежести. Господин Калфин предлага някои много добри изменения и много се радвам, че отчитате обстоятелствата, в които оперират различни дружества. Що се отнася до доклада от ЕКОН, то мога да кажа, че предлаганите изменения значително подобряват предложението на комисията, но има все още други важни въпроси, които трябва да бъдат включени в нашия доклад. Например, търговията между различни групи предприятия където трябва да има изключение от клирингови задължения във връзка с сделки между дъщерни дружества. Комисията посочва, че нефинансовите дружества използват е но единствено предприятие, например дъщерно, за да се смекчи риска. Необходимо е да може да се намалява риска без да се избягват задължителните задължения, задълженията за клиринг. Също така важно е също така транзакциите да бъдат отразени и в други законодателни документи за финансовите пазари, например директивата за пазарите на финансови инструменти търго инструменти, извинете. Също така не трябва да има задължение за клиринг на договори за извънборсови деривати, само защото контрагентите са финансови институции или пък техния контрагент е не финансово дружество. Това създава ненужен праг. И след това, ако това се приеме, енергийните фирми просто ще избягват да влизат в такива сделки. Благодаря. Следващия оратор, госпожа Валиан. Благодаря, господин председател. Аз също бих искала да поздравя докладчика за неговите предложения. Очакваме да продължим работата по документа. Както посочва доклада Ларузие, рискът свързан с, бързото увеличаване на обема на деривативите разкрива, че е необходимо да се въведе прозрачност на пазара и това е сложително условие. Затова се радвам, че комисията предлага конкретни мерки в тази посока. Смятам, че трябва да възприемем балансиран подход – нито една економика не може да процъфтява, ако никой не иска да поема риск. Финансирането на инвестиционни проекти, например, зависи от това дали някой иска да поеме риска. И най-добре, разбира се, рискът да бъде разпределен. Дериватите са добро средство за споделяне или разпределение на риска. Затова дериватите трябва да могат да бъдат пригодени към конкретните потребности на потребителите. Обаче, ако рисковете се смекчават чрез пазарите на извънборсови деривати, а не чрез борсите, по този начин обществеността и надзорните органи нямат достатъчна информация и не могат да преценят дали рисковете са били достатъчно хеджирани. Трудно е да се оцени риска от е, неизпълнение на задълженията от страна на контрагента. И по този начин рискът по неизпълнение на кредита не може да се наблюдава. Кризата подчерта как деривативите и слоповете за кредитно неизпълнение създадоха една взаимозависимост, която много трудно се разбира дори от надзорните органи. По този начин самите характеристики на пазара на извънборсови деривати с цялата му сложност – не позволиха на регулаторите да определят риска. По този начин рисковете се натрупаха и това имаше последици за финансовата стабилност. Чрез намалява... за намаляването на системните рискове, аз съм съгласна с, с две предложения на комисията. Първо, централен регистр на транзакции за проследяване на обема на сделките и повишаване на ефективността на пазара и второ клиринг с централните контрагенти. Това означава по-добро управление на риска, достатъчен капитал и професионално управление. Присъединявам се към казаното тук за различията, които съществуват, що се отнася до енергийния отрасъл. Смятам, че трябва да правим разграничаване между различните сектори защото е, е очевидно, че в енергетиката фалитът на една фирма няма да срине целия пазар. Изискванията към договори за търговия в борсови деривати ще намали гъвкавостта. Това въжи за свръхрегулацията енергийният сектор, както аз вече казах, може в крайна сметка да трябва да плаща ненужно завишени суми за застраховане. Трябва да обмислям как да се запази гъвкавостта, иновацията и възможността за избор. Много благодаря. С това изчерпахме списъка от заявилите време за изказване или не? Благодаря. Само с едно изречение бих искал да благодаря много на колегите, които изказаха своето мнение по този въпрос. Мисля си, че всички мислим в една посока и съм е, сигурен, че ще излезем с едно много добро становище на парламентарната комисия. Благодаря ви. И така, сърдечна благодарност на 2 март е крайният срок за внасяне на измененията. Всичко останало е ясно. С това нека да приключим тази точка от дневния ред. Да благодарим на колегите. И след кратко прекръсване, не повече от две минути, ще започнем изслушването. Liebe liebe Уважаеми колеги, още веднъж добре дошли на всички на нашето мини изслушване. Знаете, че темата за иновациите за нас е приоритетна, особено във връзка с перспективите за бъдещето на Европейския съюз. Колегата Меркес е от лявата ми страна, но е тя напълно случайно седна от ляво. Тя е водещ докладчик и предложи да поканим експерти, които да ни осветлят малко по-подробно. Добре дошли на дамите и господата експерти. Имам една предварителна молба. Аз няма да правя увод от 5 минути, а 2. Ако можете и вие вместо 15 да говорите 10 минути, колегите ще имат повече шансове да ви задават въпроси. Затова така призива ми е да бъдете малко по-кратки. Това беше от мен. Сега давам думата на госпожа Меркес за кратък увод. Uh, Благодаря. Ще последвам вашия пример и ще бъда изключително кратка. Изключително много се интересуваме от нововъведенията, иноваторството и най-общо в социалното новаторство, бих казала, за да може да се използват иновациите е, като един двигател в Европа, за да има големи промени в, в обществото и от друга страна да бъдем конкурентно способни. Е, с е, удоволствие ще изслушам вашите изказвания, както и въпросите на колегите. Иска ми се един оживен дебат да се получи, за да може да проработи тази идея за иновациите. Не да говорим абстрактно, а да кажем нещо конкретно. Също така е добре да видим дали може целеполагането да движи напред иновациите. Много ви благодаря. Сега първо искам да дам думата на доктор Петър Котал, управляващ директор на QTH Arco Consult. Имате думата. Good morning. Добро утро. За мен е голяма чест да се намирам тук и да има възможността да споделя с вас нашето скромно мнение по ролята на малките и средни предприятия в Съюза за иновации. Аз съм Питър Котъл. Аз съм предприемач в сферата на иновациите и в момента ръководят, ръководят две малки и средни предприятия, които току-що са започнали дейност. Имам опит като научен работник, но също така съм работил и като изпълнителен директор в голяма международна компания. Сега съм предприемач. Като цяло съм много ентусиазиран, когато става дума за иновации. И ако ми позволите, бих искал да споделя моята страст към иновациите с вас. Няколко думи за това с какво се занимаваме. Както вече казах, в момента съм управител на две малки и средни предприятия, които се занимават с иновации. Нашата основна дейност е разработването и предлагане на пазара на революционни технологии, технологии на пробива. И малко по-късно ще обясня какво има предвид по тези революционни технологии, технологии, които могат да се предложат на глобалния пазар. Преди няколко години, когато бивши украински президент Ющенко беше отровен с диоксин. Той е бил лекуван в съответствие с един от нашите патенти. В допълнение към разработването на технологии, ние също така искаме иновациите да бъдат производителни. Ние създаваме такива платформи, както и работим върху иновационни стратегии. Нашата бизнес стратегия е много лесна за разбиране. Това е публично-частно партньорство. Нашият сегашен голям проект е създаване на един център за иновации. Това е свързано с нашата платформа за иновации в производството. Ние искаме да създадем платформи за други фирми, които да могат да, да бъдат успешни, прилагайки иновации на доста напреднал етап е нашия проект, но има голяма пречка и това е финансирането. И може би вие ще кажете, че проектът ни не е достатъчно добър и затова не получаваме финансиране. Но трябва да кажа, че ние като цяло нямаме проблеми с финансиране цига да не етикетираме нашия проект като иновационен. Тоест, когато кажем иновация, това е веднага сигнализират, че има риск свързан с проекта. Сега искам да премина към малките и средни предприятия. Според нашата дефиниция, малките и средните предприятия а, трябва да бъдат едно средство за иновации, което превръща идеите в нови продукти или услуги и по този начин се хвърля мост между научните среди и промишлеността. Аз смятам, че това, което могат да направят малките средни предприятия, е свързано с тяхната уникална възможност да, да поемат големи рискове и да получават големи печалби. Това много по-малко въжи за големите предприятия или правителствените организации и изследователски центрове, които оперират в една среда, в която има нулев риск. една друга характеристика на малките и средни предприятия, защото те основно са средоточени върху бизнес резултатите. Те трябва да средоточат върху това, което е основната им дейност. По този начин малките и средни предприятия вдъхват един предприемачески дух и дух на сътрудничество в цялата верига на иновациите и вдъхновява другите членове на другите брънки на тази верига. Uh, искам да спра на основните предизвикателства и благоприятни възможности пред малките и средни предприятия, но и другите брънки от инновационната верига. Вече говорих за финансирането. Финансовите ресурси не трябва да финансират само научно-развойната дейност – и що се отнася до маркетинг предприятия, определено е необходимо те да имат предварителни средства, които след това могат да се умножат многократно благодарение на иновациите. Също вече и за рисковия капитал. Няма да спирам подробно на финансирането, защото следващия оратор ще говори повече за това. Един друг момент, който е много важен, е дали има достатъчно идеи, които наистина са пробив за правене на бизнес и тези идеи да идват от университетите. Аз не съм много сигурен. И тези революционни идеи позволяват предприятията да се конкурират в глобален мащаб. Има едни по-малки по мащаб иновации, те също могат да доведат до пробив, но все пак мисля, че трябва да се съсредоточим върху революционни идеи, които водят до мащабни пробиви. Също така важно е да се отчете фактора човешки ресурси. ресурси. На пазара е много трудно да се намери човек, който има необходимите умения и знания, подходящи за иновация. Това трябва да бъдат хора, които са едновременно и предприемачи, и изследователи. В момента висшите учебни заведения произвеждат изследователи, които да са наемни работници, а не изследователи, които да са предприемачи. Определено има нужда от едно ново поколение, от хора, които са едновременно изследователи и предприемачи. Друг един момент, който е обезпокояващ е, че публично-частните бизнес партньорства са с твърде кратък живот и партньорите се обединяват само защото има бюджет и в момента, в който бюджет се изчерпва, те се разделят. Мисля си, че това не е правилно. Има нужда от, ако щете, устойчиви дългосрочни бракове. И това ли трябва да споменавам сложния характер и фрагментираността на условията. Ние хората обичаме нещата да са сложни, дори обичаме да осложняваме нещата, но според нас това е смърт за малките и средни предприятията, защото сама по себе си иновацията вече е нещо достатъчно сложно. И ако трябва една иновация да се разработи и внедрява в твърде осложнени условия, е това ще убие иновацията. Това със сигурност е една сфера, за която трябва да се помисли сериозно. Трябва да се вземат примери от отрасъла и промишлените процеси. Големите предприятия винаги, когато има добър пример, внедряват тези процеси. Те са добри в това, и както и в иновациите, но самия процес ще уби революционните иновации, защото просто по дефиниция не може да се впише в един стандартен процес, нещо, което е революционна иновация. Uh, следващото съображение е рискът от възможно отклонение към не бизнес сферата. По този начин иновацията много често се основава върху консенсус кавички. Необходимо е също така да има мерки на европейско ниво, които да подкрепят цялата система, цялата мрежа от иновации. Необходимо е да се насърчава предприемаческия дух и трябва да има един подход, в който хората да са сигурни в своите сили и умения и да се примират с факта, че понякога ще има и провали. Нещо, което е много характерно за сферата на иновациите. Едно Друго нещо, което ме безпокои, е, че иновацията много често става една модерна дума без никакво съдържание. И накрая, ние смятаме, че трябва да се съсредоточим върху и изграждане на предприемачески условия, които да правят иновациите възможни. Имаме нужда от революционни иновации, които могат да бъдат конкурентоспособни в глобален мащаб. Трябва да се средоточим върху мерки и пилотни проекти и схеми на европейско ниво, които могат да възродят, да подмладят цялата мрежа за иновации. Ще се опитам да бъда поетичен и смятам, че към иновация трябва да подхождаме като към изкуство. Това не е просто работно място, това е мисия, призвание. Не може да бъдат да принуждавани хората да правят иновации, но те не могат, е, иновациите не могат да бъдат регулирани или обработвани те трябва да се отглеждат като едно крехко цвете в екосистемата на иновациите на Европейския съюз. Благодаря ви за вниманието. Э, Много благодаря. Веднага давам думата на господин доктор Ахас, вице-президент на Сименс, отговаря за развойната и технологична дейност. Уважаеми господин Ройл, благодаря ви за поканата. Искам да дефинирам какво що е то иновация и това е много сходно на дефиницията на господин Котас. Да, от една страна имаме идеята, от друга страна тази идея трябва да излезе на пазара – и ако идеята не успее на пазара, тя не бива зачитана като новаторство или като нововведение. Т.е. трябва да имаме и идея, и прилагане на пазара. Поради тази причина новаторството е много важно за фирми като Siemens. Разграничаването на различните фирми е, е свързано с различни елементи на продажбите – ние в Siemens решихме да бъдем новатори, да бъдем пионери. Особено, що се отнася до енергийната ефективност, е, индустриалната производителност, да предоставяме достатъчно услуги на високо ниво и пионери в телекомуникациите. Това не е нещо ново за фирма като Симен, защото ние сме свикнали да проправяме пътя напред е, последните 160 години, в които съществуваме. Устойчивостта е изключително важна дума и тема за нас. Устойчивостта за много хора означава екологосъобразност. Обаче, ако иска една фирма да просъществува 160 години, освен тази екологосъобразност а, и не за на околната среда, то тази фирма трябва и економически, и по отношение на персонала си да бъде изключително устойчива. Когато говорим за научно-изследователската дейност, трябва да се замислим какви са предизвикателствата, които бихме искали да разрешим и да преодолеем. Големите предизвикателства, така ги наричаме ние, по-късно ще говоря за тях. Казваме, че повече хора се местят в градовете. 2007 година е първата година, когато повече хора са живели в големи е, градове, отколкото в е, селата и селските райони. Така че урбанизацията е една тенденция, но и е голямо предизвикателство, защото е предизвикателство за инфраструктурата и за трафика, и за логистиката. И трябва да се справим с тази нова организация. Една друга тенденция е демографски, са демографските промени, т.е. населението застарява, което е хубаво за самите хора, които живеят по-дълго, но обществото се променя. Здравоопазването се променя. Средата трябва да бъде нагодена така, че да отговаря на по-възрастните хора и техните изисквания и не бива да забравяме демографските промени. След това, имаше един момент, в който се Питахме има ли климатични изменения, няма ли. Сега вече видяхме, че има. Сега обаче как да смекчим рисковете от климатичните изменения е въпроса, който е на дневен ред. Това е едно друго голямо предизвикателство. Четвъртото голямо предизвикателство е глобализацията. Можехме преди да действаме а, е, по места, да живеем местно, а сега вече не може. Сега нещата са глобализирани и за човека, и за фирмите. Така че трябва да вземем предвид не само съседите си, но трябва да работим с други континенти, с азиатците, с американците, с южноамериканците и така нататък. Стария свят си отиде, дойде нов свят и той е драматично нов. Да, в този свят е изключително важно човек да бъде отворен и открит. И ние следваме такъв тип поведение. Това се отнася и до научните ни дейности. Над 2000 изследователи имаме в Европа и в останалата част на света. Знаем обаче, че има и много умни хора извън Сименс в университети, в научни институти, поради което искаме да си сътрудничим и да говорим и да работим открито с наши партньори е, по отношение на новаторството. И сега защо да се провеждат изследвания в Европейската рамкова програма. Всъщност за това ще говоря. Сименс, подобно на други фирми, извършва научни изследвания в рамковата програма на Европейския съюз и по този начин намира партньори. Тоест, ключови елемент не е свързан толкова с финансирането, но финансирането е важно, защото то предоставя подкрепа. Ако няма финансиране, никой няма да плати режийните и един от проблемите е, в рамките на тази рамка е, че се създават много големи режийни разходи. И когато се получава под 50% финансиране, режийните не си струват разходите, така че е, за това търсим такъв тип финансиране. Една друга тема, която искам да говоря, е свързана с сложността и взаимосвързаността. Ние създадахме един взаимосвързан сложен свят, което пък означава, че трябва да работим усилено, за да го поупростим. Трябва да се срочим върху конкретни теми. Смятам, че трябва да се срочим върху големите предизвикателства, които споменах преди малко. Може да се добавят и други, но наистина трябва да се работи целенасочено. Това е важно за нас, като фирма, както и за научните институти. Извършваме много дейности едновременно. Бихме искали да има по-силни инициативи, които може би да са по-малко на брой, но да бъдат по-ефикасни и ефективи. Една от темите, за които говорим по-настоящем, е свързана с бъдещето на интернет или бъдещият интернет. Това е важно за Европейския съюз, защото предишният интернет се беше съсредоточен в САЩ. А този на бъдещето ще бъде интернета на нещата, на услугите, на познанията. Това отваря една врата за нас и означава една драматична промяна в интернет. Трябва да се възползваме от тази огромна възможност, за да определим този нов свят и Европейската комисия го съзнава. За това а, говори тя по този въпрос. Има една група, която се нарича Ефия на латиница, която се занимава точно това с бъдещето на интернет. А, европейските технологични програми е, също са на мястото си. Те не са премахнати заради бъдещето на интернет. И има и други инициативи в сферата на услугите, които се прилагат. Аз, между другото, съм в е, председател на борда на технологичната платформа на ЕС. Така че много говорим, много обсъждаме, има нови инициативи, старите се преформулират. Е, ни трябва насока, насока, за да видим как да съберем всички тези конци на едно място. Организациите подпомагат е, тези инициативи, повече от една, дори всички. Но всички организации като че ли са е, заинтересовани в това програмите да бъдат е, по-опростени. След това бихме искали да има по-бързо вземане на решение и по-бързо изпълнение. В един свят, където интернет е царя, то тогава бързата скорост също се превръща в най-важния елемент. Ние сме бързи, но понякога не сме достатъчно бързи. Искам да спомена един пример. Европейския технологичен институт Имахме дебат през 2006 година с господин Барозо. Това беше първият дебат. Първите центрове за обмен на познания бяха създадени през 2010, а сега 2011 година възнамеряваме да се захванем за работа. Междувременно обаче се появи Фейсбук и той се превърна в голям играч. Появиха се iPhone и iPad на Apple. Siemens пък създаде един бизнес, който се нарича възобновима енергия, който започна с 800 души и сега са 8000, т.е. нараснаха 10 пъти кадрите. Така че света се променя драматично и ако бъдем бавни в процеса на вземане на решение, тези решения, когато ги вземем, вече ще бъдат невалидни. Що се отнася от Европейския технологически институт, като че ли там сме късметли, защото свързваме образованието, фирмите и научните изследвания и това е успешен модел. Мнозина подкрепят тази идея. И още една тема, която искам да спомена – е, че смятам, че все повече се опитваме да контролираме. Научните изследвания вече като че ли са загубили доверието, което имаха преди, а трябва да вярваме в тях. Преди харчихме едно време, извинете, едно евро на научни изследвания и едно евро върху контрола на тези изследвания. Защото, както знаете, пишеха се заявки, след това върху тях се извършваше един вид контрол, друг вид контрол и така нататък. Така че, ако си вярваме повече, това ще означава, че вярваме повече на хора, които инвестират собствените си средства, особено като говорим за промишлените фирми, т.е. те правят нещо смислено. И това би намалило общите усилия общата работа. Сега не казвам, че не трябва да преразглеждаме, да правим преглед и контрол. Не. Казвам, че е важно взаимоотношението между разходите за иновации и разходите за контрол. Трябва да има повече баланс между тези разходи и те да клонят повече към новаторството. И в резюме, е, трябва да кажа, че сме на правилен път, но трябва да намалим сложността на процесите, да действаме бързо, да дефинираме приоритетите си, да се фокусираме върху самата работа и да си вярваме. Благодаря ви. Bedanke mich auch sehr, Herr Dr. Aschatz. Das war eine interessante weitere Information und darf als nächsten Marc Schublin oder Schublin, I don't know exactly, Schublin, das Wort geben Head of Mandate Management, Product Development and Incubation European Investment Fund. It's your turn, please. Thank you, Chairman. Благодаря, господин председател. Много благодаря за поканата. Много се радвам, че има възможността да участвам във вашата работа, да допринеса за нея, да отговоря на вашите въпроси, тъй като съм много дисциплиниран човек спазих инструкциите на секретарията. Ще се изказвам на родния си език. Целта на моето изложение ще бъде да ви разкажа за нашата роля като лица, които управляват иновационни програми и да предложа някои заключения и полуки, които се надявам, че ще бъдат полезни за вашия дебат. Първо за Европейски инвестиционен фонд. Освен, че сме част от групата Европейска инвестиционна банка, ние работим също така и за финансирането на фирмите от самото им начало до докато техният бизнес не е развит достатъчно, но и тогава ние продължаваме да предоставяме гаранции. Бих Искам да говоря за рисковия капитал и за някои полки, които си извлякохме от нашите дейности в тази област. И по този начин можем да помислим как да подобрим нещата в бъдеще. Рисковия капитал е свързан с един пазар с много ясно изразени цикли. Имахме криза през 2008 година, например. И 2 милиарда евро беше нашия капитал през 2010 година. От тях половината беше от публични фондове. Нямаме много инвеститори. Жизнеспособността на сектора в момента е значително отслабена и не сме пускали емисии и на фондовия пазар. Тоест пазарът е блокиран и това означава, че много фирми се обръщат към, рисково капи, е, към рискови капитали, инвестиране е чрез тях, тъй като е затруднено финансирането на фирми, а трябва да се финансира този сектор. Ние сме финансирали над 350 фондове за рисков капитал и Това, което е най-важно, е, че ние сме най-големия орган, който представя финансиране за ранните етапи на съществуването на дадено предприятие или дружество. Ние можем да допринесем до 50% от инвестираните средства. Като инвеститор ние сме една публична организация и ние сме подотчетни пред Европейския съюз, представен, пред, представен от Европейската инвестиционна банка и комисията. Какво правим в тази сложна ситуация? Ние се стремим да работим по-добре в нашето участие. За нас класическия подход са финансиращите фондове. Ние не осигуряваме 100%, ни осигуряваме максимум 50% и очакваме останата част да дойде от частния сектор. Разработили сме различни механизми за финансиране, например механизъм за съфинансиране в Германия. Имаме и други подобни механизми и фондове в Обединеното кралство, например, с цел да се засили финансирането в сферата на технологиите в тези страни. В момента работим с партньори от различни сектори. Например, в момента работим много активно с фармацевтични компании и се надяваме също да засилим в близко бъдеще нашата дейност съвместно с фирми от сектора на информационните и комуникационните технологии. Много активно работим с партньори на национално ниво. Може би сте забелязали в заключенията на Европейския съвет, че ние се стремим да създадем един патентен фонд, фонд за интелектуална собственост. Към този фонд ще бъдат привлечени и банки, например, италианска банка. Ние също така се стремим в нашата дейност да насърчаваме трансфера на технологии и да засилваме за тази цел връзките между университетите и следователски центрове от една страна и пазара от друга страна. Ние се стремим да разработваме нови пътища за гарантиране на финансови средства. Бих Искал да ви дам един пример. Това е само една от сферите на нашата дейност, що се отнася до трансфер на технологии. Ние се стремим да подпомогнем създаването на нови фирми или да помогнем на вече съществуващи предприятия да излязат на фондовата борса Ние също така финансираме процеса на получаване на разрешителни, защото този процес обикновено печелят по-големите фирми. И ще се спра по-подробно този въпрос, тъй като тук трябва да извлечам някои полки. Въпросът е, че трябва да се подпомагат университетите и да се финансират също така връзките между университетите и пазара. Например, в университета Манчестър беше създаден такъв фонд, който ние подкрепихме. Там, например, един Нобелов лауреат по физика разработи нови материали. И е много важно също така, че ние предоставяме и гаранции. Това е важна част от нашата дейност. Ако разгледате програмата за конкурентоспособност и иновации, 220 милиона е обемът на сключените договори, по които ни даваме гаранции за покриване на риска. По този начин можем да гарантираме заеми взети от малките и средни предприятия на обща стойност 3,8 милиарда долара. Тоест има много сериозен мултиплициращ ефект тук. Или ефект на лоста. Ние работим в тези области с нашите национални, с нашите национални партньори. Около 50% от фирмите, с които работим в рамките на програмата за конкурентоспособност и иновации са иновационни фирми. А повечето от тях 80% са малки и средни предприятия, предприятия с по-малко от 10 души, които работят там. Тоест, ние основно подкрепяме малките иновационни фирми. Какво ще правим през 2012-2013 година? Искаме да създадем един механизъм за финансиране на споделянето на риска. Извинете, той вече е създаден, искаме да го развием, той успешно работи до сега този механизъм и ние искаме най-вече да подкрепяме онези малки средни предприятия, които се занимават сериозно с научно-развойна дейност. Като цяло този финансов механизъм за споделяне на риска е насочен към иновационните предприятия. Малките цели предприятия особено имат нужда от подобен механизъм, защото те имат по-затруднен достъп до банково кредитиране. Ние за тази цел сме сключили договори с банките и им даваме гаранции, за да могат те да получат тези малки средни предприятия заеми от нашите банки партньори, а ние гарантираме тези заеми. Разбира се, това е сложна задача. Трябва да има много добре развити отношения с банките. И от тук проистича още един проблем, който е свързан с Публичното финансиране, това е проблема за допустимостта на разходите. Тук трябва много ясно да се дефинира какво е иновация. Ако има проверки от сметната палата, на Европейския съюз и ако се стоят някакви наредности, тогава средствата не могат да бъдат възстановени и тогава гарантиращия орган трябва да изплати заема на банката. Тоест ние имаме много ясна дефиниция за това какво означава иновация в този контекст. Ние сме наясно с проблема, ние предоставяме целенасочени гаранции на определени дружества, например дружества, които работят в сферата на енергийната ефективност, опазването на околната среда, дори и културата всяка една дейност, която е иновационна и стратегическа за Европа, е дейност, по която ние можем да предложим гаранции и подкрепа. И сега последно, какви са пулките, които можем да извлечем? Тук бих искал да изтъкна няколко важни момента. Иновациите и програмата за иновации зависят много от условията и много чест ние не можем да предвидим какви ще бъдат условията. Например, пазарните условия. Що се отнася до трансграничните фондове, тук трябва да сме много стрикни. Тоест, например, ако има рисков капитал, ако се създаде един подобен фонд в държава членка, в която няма достатъчно рисков капитал, трябва да се създаде съвместен фонд на по-късен етап. В Обединеното кралство и във Франция пазарът е достатъчно разработен и затова средствата от Европейския съюз могат да бъдат предоставени на много ранен етап, дори и преди дадено дружество да е започнало своята дейност. Нещата са много по-сложни за новите държави членки. През 1998 година 20 милиона евро бяха привлечените средства за рисков капитал и след това вече на един по-късен етап могат да се добавят към тази сума публичните средства. Обаче сега нещата са много по-сложни, що се отнася до привличането на частния капитал. Разбира се, ние знаем за цикличността на дейността на пазарите, за това е необходимо непрекъснато да, непрекъснато да се адаптираме, да следим пазарните условия да знаем колко публични средства трябва да се инжектират и също така какви точни, в какъв размер гарантии да се предложат. Е Разбира се, необходимо да има много тясно сътрудничество с националните партньори, за да могат те да имат възможност да работят повече и по-добре. Например, в момента разглеждаме създаването на патентен фонд. Както ви казах, работим, на с Италианската банка, каза депозити и има вече такива патентни фондове или фондове свързани с интелектуалната собственост в САЩ, в Япония, в Корея, ние трябва да го направим това, тъй като това е един стратегически въпрос и тук трябва да се потърси много добро взаимодействие с националните партньори. Имаме нужда от насоки за инвестициите. Трябва да бъдат формулирани такива насоки. Не бих искал да звуча прекалено самоуверен, но искам да кажа, че ние можем да отговори на всички искания на пазара през следващите 10 години. В момента подготвяме такива насоки, които да въжат за 10 години. Ние за тази цел имаме нужда от една не много обемна, но надежна правна уредба, за да можем да имаме достатъчна гъвкавост в условия на кризи, например. Точно за това не успяхме да реагираме достатъчно гъвково на сегашната криза, така както бихме искали да реагираме достатъчно бързо, защото нямахме достатъчно правна уредба. Също така е необходимо да има взаимно допълване и добра взаимосвързаност между всички действия в сферата на европейското финансиране. Ние имаме различни фондове, структурни фондове с конкретни дейности, които се финансират от тях – също така ние предоставяме рисков капитал и гаранции. И за целта си необходими добри връзки с инновационните програми. Трябва да гарантираме това, че се предоставя и техническа помощ и всички участващи страни, всички действащи лица трябва да работят съгласувано и да оптимизират своите действия и то да го правят редовно, за да се избегне дублирането на работата, което само по себе си е вредно. Така че това е същината на това, което исках да ви кажа и да привлека вашето внимание. Що се отнася до целите? Нашите цели са трансфер на технологията, обвързването на научно-развойната дейност с нуждите на пазара, подкрепен на рискови капитал и бизнес ангелите, Разбира се, бизнес ангелите не обичат да се занимават с осложнени финансови структури, такива, каквито аз описах, но пък те могат да предоставят капитал за започване дейността на определени дружества или те могат също така да финансират някакви конкретни дейности. Мисля, че трябва да имаме по-широка дефиниция на иновациите. Социалните иновации също така трябва да бъдат включени в тази дефиниция. Така че ние ще имаме ролята на първопроходци и ние ще се стремим да се адаптираме към цикличността на економическите процеси. Ще, ние вече работим, ще продължим да работим с малките и средни предприятия и работим върху една по-добра дефиниция, която да може да ни помогне да сме по-полезни на онези дружества, които те първа започват дейност. За финансовите инструменти имаме нужда от правна и нормативна уредба. Например, имаме нужда от фискална реформа, имаме нужда от разпоредби за европейския патент, имаме нужда от разпоредби, които позволяват да се избегне двойното данъчно облагане. Всичко това в крайна сметка се свързва с финансовите инструменти. Благодаря ви за вниманието. Благодаря ви, господин Шублен. Много интересна, много сложна презентация. Инновация е très important. За... Много беше важно да ви чуем. Сега ни трябват няколко минутки за това. Убивам време с приказки, защото трябва да презаредим техниката за следващата презентация, с която ще продължим много сме добре с времето, между впрочем, защото всички наши гости полагат усилия да бъдат по-кратки, което ни дава чудесен, голям шанс да задаваме много въпроси и да получаваме много умни отговори. Готова ли е техниката? Следващия, който ще получи думата е господин Васара Дано съм произнесъл правилно името му, шеф на отдел глобално консултиране от е, Финландия. Мисля, че сега е ваш ред да изнесете презентацията си. Надявам се до няколко секунди и техниката да е готова. Herzlich willkommen. Добре дошъл, ваш рете. So, like explain... Благодаря. Искам да изразя благодарност за това, че ме поканихте на това изключително високо събитие. ключът е в думата Ур, която е много трудна за произнасяне. Силно я виждате написана, но тя е основен компонент от новаторската система в Финландия. И това е така от много години. Аз съм финландец, участвам в системата на новаторство в нашата страна и дори развивам тази система. Няма да ви препоръчам обаче да правите всичко като финландците – Искам да започна с а, две думи. Първата дума е ресурсна ефективност. Ние сме 5 милиона, живеем много на север, така че имаме само биомаса и мозъци. Така че трябва да ги използваме ефективно и двете. Следващата дума – шокове или шокс. Това е финското име на един инструмент за новаторство. Създадахме фирми, които работят на а, принципа на събирането на отделни кластери или гроздове от фирми, които избират свои програми за развитие и получават 50% финансиране от държавата. Шокс обаче, освен това съкръщение, означава още нещо. Те фокусират а, мозъка на хората, също го прави и рецесията. Най-вероятно сте чели хилядите статии за това дали е нещо каква е формата на една рецесия, като L, като U, като V или като W на латиница. Но явно ние се намираме в един момент, в който не можем да свършим отделните частици, един разрив. Това е ужасно място, но пък е място, където един силен играч може наистина да пробие. Не можем да се защитаваме от позицията на рецесия, но можем да излезем от една множествена рецесия с новаторство. Това изглежда ужасно като презентация на консултант. Помолиха ме е, да запиша само основни послания, да не влизам в подробности и затова съм написал тези три дета. От дефанзива към офанзива, една полярна мечка, която стои на един топящ съледник. Така си го представям, когато някой се опитва да защитава една територия, която се намалява. След това дефрагментация, част от колегите я споменаха, и дерегулация, което също се споменя. Трите дъта. Сега да навлезем навътре. От дефанзива към офанзива. Да се разширяват нашите позиции, а не да ги защитаваме оставам с участието, с впечатление, че, че ако е силен сектора, той трябва да бъде укрепен. Например, химическия сектор в Европа, водещия сектор в света. От друга страна обаче, освен, че е водещ света, има все по-голяма липса на редки метали. И тогава този сектор, то не започне да предлага базирани на биологична основа заместители. След това съм написал любопитството. Липсата на, на любопитство на интерес води до самодоволство. Да ви дам за пример Бразилия. Една нация, която е много по-напреднала в науката от колкото си мислим в Европейския съюз. Човек, когато отиде там, ние там много работим между другото, те искат да знаят всичко, което се случва. Искат да строят, искат да се развиват, не че ни копират, напротив, ние трябва да ги копираме. Но ние трябва да действаме разумно като контраход на това. Т.е. имаме много мозъци, голяма концентрация на такива, трябва да ги развиваме, но това, което ни липсва е една добра организация да откриваме вече изобретеното, за да може а, това да отговаря на нашите силни страни и лицензния ни режим. Тоест една европейска агенция за лицензиране. Защото не сме толкова умни, че отново да преоткриваме вече открити неща. Тоест, ако сме открили велосипеда, трябва да му направим един лиценз и съответно след това да го продаваме. И тогава ще бъдем силни. Има фирми като интелектуални начинания, е, като например тези на господин Гейтс, които се занимават с събиране на патенти, правят портфели от патенти. Те могат да бъдат много опасни, но ние имаме възможност да създадем нещо в Европа, което открива идеите, лицензира съответната идея за Европа и по този начин насърчава новаторството. Дефрагментация. Много акроними бяха споменати и аз и IT, и, BA, 300 всичките тия неща мога да ви ги спомена и аз. И е, в момента сме се събрали в EIP. Обаче не знам как изглеждат европейските изследователски програми. Сигурно има хора, които са запознати с това, но колкото сме по-дефрагментирани, толкова повече размиваме целите си. What we have found in Finland. I mean, the theory... Какво установихме в Финландия? На нас ни харесва теорията за клъстерите, тя отговаря на изискването на една малка страна с образовано население и с хай-тек индустрия. Произвеждаме софтуер за игри и така нататък. Това е една страна, в която всички се познават, но Теорията е, че иновациите се появяват между кластерите. И всъщност установяваме, че това е истина. Установяваме също така какво ще бъде мисленето на следващото поколение кластери. Е, повече от 10 минути ще са ми необходими да ви го обясна, така че ще дам един пример. В един от така наречените шокове, биошок, има една програма, която се нарича Бъдещи биорафинерии – в която биолози, медици, лекари и други професионалисти са събрани заедно, които да измислят какво да правят с химикали, добивани от дървесина. Не мога да ви кажа какво сме открили, защото е тайна, но точно това трябва да се прави. И то работи. Проблемът ни, както и на другите, е, че това е една ничия земя, никой традиционно не е бил там и е много трудно да се убедят фирмите да тръгнат в тази ничия земя. Какви са ресурсите? Климатичните изменения са факт, но не бива да забравяме, че имаме вода, биомаса, метали, енергия. Фирмите с въглеродна политика ще забележат, че трябва да направят сега и водна политика – и тези две политики ще бъдат в противоречие една с друга. Така че не трябва а, да пренебрегваме въпроса за съчетаването на тези елементи. Трябва да извлечем максимална полза от неща като биомасата. Може да е енергия, може да е хартия, може да са химикали, материали, дори автомобили, основани на това, козметика, храни, каквото искате, всичко от биомаса. So, I mean, let's... Дерегулация. установяваме днес, че има много важен научен въпрос, много важен научен въпрос, на който трябва да получи отговор. Тоест, имаме екипи, достатъчно мозъци, пари дори. Можем ли обаче да създадем един мини проект Манхатън, който е, да бъде възможен? Най-добрите хора, които да се съберат и да свършат работата. 60-те, 70-те, 80-те години така се работеше. Липсва ни обаче сега такъв инструмент. Трябва да адаптираме целите си. Много често това, което се получава е неочаквано развитие в неочаквана посока. Така че трябва да видим дали може да бъдем достатъчно гъвкави да адаптираме своите цели. Аз а, много съм работил с долините. Всички искат да бъдат нанодолина, силиконова долина като регион. Е, всички те обаче са изправени пред един много стръмен наклон, за да стигнат до световните стандарти. Всичките тези така наречени долини трябва да бъдат събрани, за да се използват европейските силни страни. Така че имаме нужда от свободата да иновираме, гъвкавостта и финансирането, което да отговарят на тези три дета. Благодаря ви. Благодаря ви. Нямам коментар. Достатъчно красноречиви бяха ръкоплясканията. Сега давам думата на доктор Бъртен Ли, лектор от Висшето техническо училище в Стенфърд. Той вече е сред нас. Добре е дошъл. Заповядайте, имате думата и към вас молба, ако може по-кратко. Е- За мен е голяма чест да бъда поканен в Европейския парламент много ви благодаря за това, че университета Станфорд има възможност да бъде представен тук с кратък доклад. Минавам на английски. Um, see, Бих искал да ви попитам дали можем да увеличим изображението на екрана. Thank you. And yes, so uh, I'm going to say a few words about the... Ще говоря за гледната точка, такава каквато е от Силиконовата долина и да говоря за възможностите за това научно-изследователската дейност да може да бъде поставена на промишлена и търговска основа. Аз съм консултант на Европейската комисия като експерт по рамкова програма 7. Занимавам се с иновационна политика. Работя съм в Ирландия, в целевата група по иновации. Изнасял съм лекции в много държави по инновационната политика. В момента работя с някои европейски региони по регионална политика в областта на инновациите. Работя с редица национални фундации, например Националната фундация за здравеопазване – Ръководя програма за иновации и предприемачество. Поканили сме следващата седмица един професор от Италия, един професор от Чехия. Дали говоря прекалено бързо, попита ораторът. Ние Работим с партньори в Европа и ние каним госпрофесори. Тук виждате, това са организациите, с които си сътрудничаме на национално ниво. Имаме също така и някои партньори на регионално ниво, например от страната на Баските, от Лион. Работим с един частен бизнес-инкубатор в Италия. Дания е един от нашите партньори. Също така тук виждате страни, в които ние си контактуваме и сътрудничаваме с хората, с които работят в сферата на инновационната политика, бизнес ангели, инвеститори. Ние много често също каним представители на Европейската комисия да се изказват като гост ти в нашия университет. Какво мога да кажа за Силиконовата долина? Голяма площа, но по-малко 3 милиона жители. Това е място за високи технологии, за инвестиции. И ние сме мястото, в което в САЩ се правят най-много инвестиции в инновационните технологии. Силиконовата долина е един глобален център за иновации. Ние също така лидираме в сферата на иновационно финансиране, или по-скоро финансиране на иновациите, извинете. На всякъде по света, когато хората да иска да са подобни клъстери или нещо подобно на Силиконовата долина, долина посещават Силиконовата долина, предприятията, университетите, за да се запознаят с новите идеи, нови технологии, нови модели за финансиране на иновации и те винаги посещават и Станфордския университет. Ние постоянно получаваме заявки за посещения от Европа, от Азия, от Латинска Америка. През ноември проведохме петдневен семинар за шанхайските общински власти в Станфорд. С какво основно се занимаваме? Ние изграждаме фирми, помагаме те да се разраснат, така че да станат фактори на глобалния пазар и да го направят по-бързо и по-ефективно. Ние също така търсим революционни идеи, технологии, интелектуална собственост – които могат да бъдат разгърнати в глобален мащаб. Също така ние извършваме научно-изследователска, развойна и технологична дейност от световно ниво. Ние много активно работим с Китай, Япония, Корея, Сингапур и Индия и им даваме идеи за развитието на економиката на тези страни. Аз смятам, че Силиконовата долина е стратегически район за Европа, нещо, което, за съжаление, все още не се осъзнава достатъчно добре в европейските столици. Ние имаме много хора, които са дошли от Европа при нас. От Финландия, от Белгия, от Дания, от Норвегия, от Швеция, от Естония. И също така ние работим активно с различни правителствени организации от Ирландия, Финландия. Много инвеститори идват в Силиконовата долина, защото те смятат, че в Европа те не могат да развият толкова бързо своите фирми, така как те могат да го направят в Силиконовата долина. Това въжи за фирми в сферата на информационните комуникационни технологии, автомобилната промишленост. Обаче си мисля, че Европа не е достатъчно представена в Силиконовата долина. Не виждаме достатъчно средни по големина предприятия от Европа, които да дойдат в Силиконовата долина, да се запознат, как може да се работи. Почти няма университети. Ние имаме добри отношения с някои подбрани университети, като Оксфорд, Кембридж, Технически университет в Мюнхен, но за съжаление те са много малко на брой. So the, the така че взаимоотношенията между Станфорд и Бъркли от една страна европейските университети са ограничени до немските, нидерландските и британските университети. А ние бихме искали да изградим взаимоотношения с повече университети. Същото въжи и за правителствени ведомства и организации. Кои са основните различия между Силиконовата долина и европейските екосистеми за иновация. Ние не се страхуваме от неуспех. Затова ние насърчаваме фирми, които те първа започват своята дейност. Ние имаме доста либерално в това отношение законодателство, което не наказва фирмите за това, че те фалират. Ние сме много открити, когато става дума за споделяне и обмен на информация, ние сме много оптимистично настроени, което е типично за американците. Ние смятаме в Силиконовата долина, че най-добре се работи, когато имаме една отворена мрежа. Затова ние имаме бизнес процеси, бизнес модели, които работят много по-бързо, отколкото в Европа или в други региони на света. Е, ролята на правителството е сведена до минимум, но то финансира научно-изследователската дейност. Също така имаме много дейности, които подпомагат фирмите да започнат своя дейност, например бизнес-инкубатори. Също така ние се стремим да работим голям мащаб и да натрупаме критична маса. Ние непрекъснато се стремим да създадем нови партньорства в цял свят, в Азия, в Европа и другаде. Затова в момента ние в най-скоро време ще посрещнем една делегация от Бразилия. Имаме стратегически партньорства с Чили. Китай, Индия, Сингапур, Корея и изпращат много студенти в Станфорд и Бъркли Имаме много европейци, но ние не виждаме Европа да проявява интерес от стратегическо партньорство. А точно това е нещото, от което има нужда Европа. Ние се стремим към това да подпомагаме фирмите да излязат много бързо на глобални. Нашите клиенти, независимо от това дали те са потребители или фирми, са много отворени към възприемането на нови технологии, нови модели. Ние се стремим да привлечем лидерите, хората, които са лидери, що се отнасят до нови идеи. Ние изпробваме модели за иновации, които сериозно се отличават моделите, възприятия в европейските университети. И благодарение на нашите нашето географско положение. Ние имаме много тесни връзки с Китай, Япония, Сингапур и Корея. Аз бих казал, че ролята на Силиконовата долина нараства. Виждаме как все повече и повече хора идват при нас от Словакия, от Словения, от Балканите, от Източна Европа. Идват при нас, за да видят как да изградят подобни долини или клъстери в своите страни бих ви предложил някои препоръки. Смятам, че стратегията на Европейския съюз и иновации след тя трябва да помисли как да се установят по-преки контакти с Силиконовата долина. Смятам, че Европа изостава от Китай, Индия и Япония, що се отнася до контактите с организациите и фирмите в Силиконовата долина. Необходимо е Европа да ускори възприемането на модели за иновация. Сега ще говоря за поставянето на резултатите от изследванията по рамковата програма на търговска основа, на промишлена търговска основа. Не виждам достатъчна връзка в Европа между научно-изследователската и научно-развойната дейност и предлагането на тези проекти и внедряването им в практика, така че те да бъдат економически жизнеспособни. Бих искал да ме извините, но смятам, че в Европа се възприема подхода, че не може човек да бъде едновременно учен и същевременно да бъде предприемач и да мисли за това как неговите разработки да бъдат предложени на пазара. Има, например, такъв факт, че експертите оценители не разглеждат потенциала за внедряване на промишлена и търговска основа. И по този начин смятам, че се ослабва въздействието на рамкова програма 7 и това може да вече и за рамкова програма 8. Ще ви дам някои примери, в които смятам, че е добре да се извърши проверка на ранен етап. Тук е основата за обединяването на научно-развойната дейност и внедряването на научните разработки на промишлена основа. За целта са необходими много смели стъпки. Виждате в левия квадрат научно-изследователска, научно-развойна дейност. Обаче след това трябва да има един междинен етап когато в лабораторията се създават прототипи на продукта. В момента рамковата програма 7 не създава възможности научните разработки да бъдат внедрени на пазарна основа няма никакви консорциуми, които да помагат да се създаде нова интелектуална собственост, да се създадат нови иновационни фирми. Така че изключително е важно е да има една основа за внедряване на научните разработки на практика, чрез поставянето им на търговска и промишлена основа. Тези два зелени квадрата в момента не присъстват в рамковата програма на Европейския съюз. Необходимо е да се предприемат конкретни стъпки, за да се подобри ситуацията. Тези стъпки биха могли да включват това, че внедряването в практика да бъде един от критериите при подбор на проектите. Също така експертите, оценители не е задължително да бъдат само лица с необходимото техническо образование, но те могат да бъдат също така и рискови инвеститори, бизнес ангели. По този начин ще се повиши видимостта на резултатите от проектите финансирани от рамкова програма 7. Това въжи и за интелектуалната собственост и патентоването на разработките. В момента просто няма как да се разбере какво се случва с интелектуалната собственост, създадена в резултат от проектите по седма рамкова програма. Има някои проекти, които изобщо не могат да доведат до внедряване на продукта. Аз Смятам, че както ми казаха длъжните лица, е, Длъжните лица в Европейския съюз изрично ми дадоха указание, че аз не трябва да разглеждам при оценката на един проект, доколко този проект може да доведе до внедряване на резултатите и разработките в практиката. Съвсем ясен пример. Самият аз съм се занимавал с космически изследвания и за това работя много сериозно върху компонента космос на седма рамкова програма. Създадена е система от бизнес инкубатори и е необходимо тя да бъде укрепена и специално, що се отнася до космическите изследвания – много по-лесно е този компонент да работи с мрежата на Европейската агенция за космически изследвания. По този начин могат процесите да бъдат разработени по такъв начин, че поставянето на търговска и промишлена основа на разработките да бъде неотменен компонент при оценяването и финансирането на проектите. Смятам, че предложенията на комисията са добре написани и смятам, че за това е допринесло това, е, че Европейската комисия се е слушала в съветите на инвеститорите и хората от отрасла. Тук посочвам това, което съм направил в Ирландия и в други страни. Мисля, че е необходимо да се насърчава пряко всяко едно дружество на студенти, занимаващи с иновации. Много е важно университетите да преминат от традиционния модел към модела, който поражда иновации. Това е един проблем, който стои пред университетите в цял свят. И е, има специална комисия, създавен, създадена в Силиконовата долина. Смятам, че тя работи много добре. И накрая ние работим в условията, в които нямаме достатъчно данни и ние не знаем какво е въздействието на Силиконовата долина върху създаването на работни места. Аз имам данни, обаче те не са статистически потвърдени, че Силиконовата долина създава много работни места в Европа, но те трябва да бъдат потвърдени. Благодаря ви. Много ви благодаря. Значи, получихме изобилна информация, така че поемете дълбоко въздух и се възползвайте от възможността да задавате въпроси. Моля ви да не подхващаме дебатите, които си водим тук в комисията. Имаме около 45 минути време. Просто е, използвайте възможността да си задълбочим знанията. Първо ще дам думата на нашия докладчик. Разбира се, тя ще поведе хорото и след това дигайте ръка. You, uh, your... Благодаря, благодаря на ораторите за много интересните доклади. Няколко от вас направиха провокативни твърдения. Това е чудесно, так му ще имаме по-оживен дебат. Ще започна с последния оратор, господин Ли. Това, което аз мисля, че искате да кажете, е, че академичният свят в Европа работи по един старомоден начин. Казвате, че прекалено се фокусираме върху основни фундаментални изследвания, а не към приложна наука или изследвания близки до пазара. Част от това се дължи на факта, че повечето университети в Европа не могат да участват в начинания заедно с рискови капитали, не могат да взимат кредити и зависят от а, публичните средства, биват финансирани от бюджета. Въпросът е към господин Шублен. Смятате ли, че това ще приближи университетите до пазара? Тоест, ако реформираме университетите така, че и те да могат да участват за да допуснем частни средства до тях. Uh, След това казахте, че силиконовата долина създава работни места. Защо да не направим една силиконова долина в Европа? Това ли казвате? Казвате, че тази долина работи само защото това е глобален под проект. Не може ли да си имаме ние една долина? Трябва ли всичко да бъде глобализирано? Според мен, вие сте по съсредоточени върху Азия, отколкото върху Европа. Защо? Защото в Азия има основни суровини, а, имате и партньор, който има достъп до редки суровини, но ние имаме творчески потенциал, но нямаме суровините, които се крият за тях. След това, иновациите могат да нарастват много бързо при вас. Защо? Защо можете по-бързо от Европа да новаторствате? И господин Шублен. Казахте, че имаме нужда от критерии за това, що е то новаторство. Почти всички казахте, че имаме нужда от гъвкавост, от откритост, от свобода. Ясните критерии или ограничените критерии не са ли точно в разрез на това, което искаме? Гъвкавост и откритост. Всички казаха, че в Европа сме формалисти. Явно ни харесват повече формите, а не свободата и съдържанието. как да привлечем повече експерти, бизнес-ангели в европейските програми и обработката на проекти, по-голямо участие на промишлеността. Хората си имат работа, разбира се, ако са част от промишлеността и трудно могат да отделят време да са част от нашите журита. И накрая към господин Васара – Казахте, че ако се съсредоточим върху ресурсната ефективност, това може да се окаже основна компетентност за нас в Европа. Казахте, имаме прекалено много долини. Ако имаме прекалено много долини, кой решава, коя искаме да запазим и коя да отпадне? Отгоре надолу ли искаме да се работи? Европейския съюз ли ще е този, който ще заяви, която е, или региона? delve there. Thank you. Много ви благодаря. Колегата Герек за следващия въпрос. Ако сте съгласни да съберем по няколко въпроса и след това да отговаряте амблок. Благодаря ви, господин председателю. Исках само една бележка да направя. След представянето и особено казаното от колегата от Финландия. Това, което ми хрумва, всъщност е причината, поради която има малко иновации. Мисля, че съществуващия пазар за иновации е монополен. И това трябва да се промени. Трябва да премахнем монополите. Големите фирми понякога блокират пазара. Прилагат патенти, които блокират другите иновации, а малките средни предприятия и други трябва да чакат години наред, независимо от къде са, за да бъдат одобрени техните патенти. И от тук въобще тръгва целият процес – мисля си сега за европейски патент, но той да бъде електронен, който да бъде по-бърз или пък безплатен. Нещо като регистър, който да гарантира правата на новаторите. Мисля, че тогава цялото новаторство ще бъде подсилено, защото всичко може да бъде изобретено. Има една книга Алгоритъм на иновациите, написана от един руснак, където е записано, че ако се използва определен алгоритъм, всичко, каквото и да е всъщност, може да бъде открито. Този потенциал за новаторство в обществото бива блокиран. И не можем да се възползваме от него, да го отприщим. Е Много ми хареса това, което каза експерт от Финландия защото то всъщност е сходно на моето мислене. Благодаря. Некса колега Оди. Колегата Оди. Благодаря, господин председател. Много ви благодаря, че ни дадохте възможност да чуем всичко това. Аз съм докладчик по оценката и ревизията на седмата рамкова изследователска програма. Сроковете бяха твърде кратки, затова не можах да организирам собствено изслучване, затова най-егоистично ще се възползвам от сегашното, за да си задам въпросите. Какъв е контекста? Накратко, през 2010 година комисията трябва да излезе с своето съобщение по този въпрос. Закъсня с 4 месеца. И едва от вчера има това съобщение. За какво става въпрос? Необходими са нови политически институции. Имаме нов Европейски парламент, нова комисия. Това е новото. Другото ново в Европейския съюз, така трябва да се примирим с провала на Лисабонската стратегия. Знаем какви са причините. Просто държавите членки не слушат. Няма координация между тях. Нито в областта на самите изследвания, нито в областта на тяхното финансиране. И сега имаме нова пътна карта Европейски съюз 2020. Третият важен елемент е економическата а, ситуация. Седмата рамкова програма е приета преди началото на кризата за периода след 2010 година. Сега сме в разгара на кризата. Предстоят ни изключително трудни години. Според седмата програма трябва да е, стигнем до 2013 година. А се говори за сериозни суми 50-51 милиарда евро в среден с предишната програма, където бяха 17. Обикновено парите се похарчват към края на програмата най-вече. С други думи, за сега сме с доста пари, на фона на едно сложно излизане от финансовата криза. Всички тези нови елементи могат ли според вас да изменят нещо по оценката на седмата рамкова програма? В съобщението на комисията са отразени мненията на експертите, но не личи воля нещо да се промени. Ние не можем да приемем в следващата рамкова програма, която ще се приема през 2014 година по време на валидността на предишната, да се залагат същите средства. Смятате ли, че все още може да се промени нещо? Госпожа Готиерес Готинес, благодаря. Страшно съм доволна от това, което чувам тук. Просто ми се ще да върна лентата и да я чуя още веднъж. стана въпрос за следното. Сега всички говорят за иновации, но зад тях се крие нещо много, много по-дълбоко. Просто трябва да се е, подложат на изпит менталитетите на институциите. Това е което трябва да се промени менталитета на институциите, функционирането на институциите, на държавите членки и на бюрокрацията. просто проблема ни е, ни, че Европа страда от регулаторен синдром. Много строго се управлява и няма достатъчно гъвкавост в един свят, който е крайно гъвкав и променящ се. Тоест, Европа се държи сякаш държавата е по-важна от пазара. Аз съм член на Комисията по околната среда и смятам, например, че регламентът РИЧ а, забранява някои продукти просто за да не съществуват, а не заради начина по който се използват. Понякога е съвсем безразлично дали ще се използват с или без, примерно, защитни средства. Така че РИЧ е голяма бариера пред иновациите. Знам, че не говорим за РИЧ, говорим по принцип, живеем в комплексно общество, всеки ден се случва по нещо.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 все едно всички граждани на Европейския съюз да се обличат еднакво. Или пък да има регламент за пестицидите срещу севера и срещу юга. Някак си унифицирано и сега имаме регулаторен принцип и има едни а, насекоми, които пречат на пчелите да се развъждат, обаче пък пестицидите за тия насекоми са забранени. Въобще всичко е прекалено унифицирано, закостеняло и замряло. Тъй, че трябва да се започне от европейските институции. И то трябва да подложим на външна оценка степента, до която европейското законодателство, което се копира от държавите членки, всъщност е адекватно и подходящо за времето си. Защото аз мисля, че става дума за спирачка за иновациите и творческото начало в Европа. Така че самите институции трябва да започнат от себе си. Връзка с това искам да кажа, че тази линейна позиция трябва да се противопостави на комплексността. Насякъде е на лице комплексност. Едно е да искаме да упростяваме методите, но съвсем друго е да признаем, че системата е комплексна. А комплексността на държавата е причина за това държавата да изостава от иновациите. Държавата постоянно куца след иновациите. Непрекъснато се убеждаваме в това. Вземете само Фейсбук. Не можем постоянно да слагаме юзди на системата и да се мъчим да прокарваме новите неща през всички бюрократични лабиринти. Начинът на мислене в институциите. Ето това е голямо, пред, голямото предизвикателство. Иска се кораж за промяна на менталитета. Няма нищо по-политически некоректно от онова, което е насочено срещу социалната иновация. Председателят. Благодаря. Госпожа Херцог. Very... Благодаря, господин председател. Много беше интересно изслушването. Искам да поздравя комисията и нейния секретар, докладчика, както и всички колеги, които присъстваха. Имам няколко въпроса. Ще се опитам да бъда кратка. Първият. По договор иновацията стана европейско правомощие – така че трябва да има една трансформация. Трябва да видим кое може да се прави на ниво държави членки, кое може да се прави по-добре на европейско ниво. Програмата за урязване на бюджетите в държавите членки показва, че държавите членки искат да се отърват от някои задължения, така че по-лесно можем да защитим това, което се прави по-добре на европейско ниво. Така че, какво мислите, че Европа може да направи по-добре? Не знам дали можете да го кажете за една минута, но Опитайте се. Аз съм докладчик за, за акта за малките и средни предприятия. Работя много по тази тема. Последната година дори ми викаха Mrs. Innovation, госпожа новаторство. Та, говорим за възможности. Колко е голяма възможността за новаторство? Но, успехът до момента – 1% ли от потенциала, 30% ли от потенциала, докъде сме стигнали, има ли други възможности, т.е. знаем ли изобщо колко е голям този потенциал, за който говорим? Това е втория ми въпрос. Ако не знаем колко е голямо нещо, което искаме да постигнем, ние не знаем колко сме големи и ние самите, и тогава можем да вървим на където ни падне, И а, казаното от колегата от Финландия по отношение на експанзията. Ако през цялото време минаваме през мерки за економии и след това започнем да економисваме и мисленето, Европа ще умре. Така че експанзията трябва да продължава. И накрая. Имаме много проблеми по отношение на достъп до финанси за малките и средни предприятия. Но представете си колко щеше голям да бъде проблема, а ако малките и средни предприятия можеха да търсят в различни източници ам, на финансиране. To... Шаха да се наредат на опашка, която жежда от тук до Париж. Ето това, за това има монопол. Имаме много ограничени ресурси и информацията също е монополизирана. Въобще хората не знаят къде са парите, колко са и как да ги получат. Ето това трябва да бъде променено в осмата рамкова програма. Господин Оди. Ако се виждах толкова често с а, съпруга си, колкото често се виждаме тук в тези три комисии, то тогава не знам какво ще да стане, защото се виждаме много често с вас. Данке, мисю Кела. Кели! Е, господин Кели. Благодаря, господин председателю. За съжаление, чух всички представения, защото бях на един семинар по иновациите на General Electric и един университет. Мисля, че на ниво Европейски съюз наистина се занимаваме доста с иновациите до голяма степен и зад завесите, но се надявам да догоним. Преди коледа Бях част от делегацията на ЕС в САЩ и като част от това пътуване до Штатите посетихме Силиконовата долина. Видяхме как се работи там. Посетихме всички големи фирми. eBay, Intel, Google, Cisco и така нататък. Така че наистина можем да посочим, че има нужда от повече връзки, взаимосвързаност. Две неща искам да кажа, които каза господин Ли и аз му благодаря, че ни предизвика, защото преклено много хора идват тук а, и правят комплименти, което води до самодоволство. Няма нужда от самодоволство, особено в този момент. Говори за седма рамкова програма и за това, че не се дава възможност за комерциализация като част от анализа. За мен това е устарял подход и е наистина шокиращ дори която и да е програма финансирана на Европейския съюз, особено що се отнася до научните изследвания, винаги ще има и развойна дейност и в крайна сметка някакъв резултат, защото резултата накрая е много важен. И в много тези проекти би трябвало да има излизане на пазара на съответния продукт. Ако това не се прави, разбирам американското отношение към провала, Ако се казва провала няма нищо лошо, но от друга страна не позволяваме явно в Европа такова излизане на пазара. Европейската комисия как реагира на това и какво можем да правим ние като парламент, така защото това да се промени? На второ място, още едно предизвикателство, което бе отправено, но ми беше много приятно да го чуя. Е факта, е, че споменахте, че част от университетите всъщност са пречки пред иновациите. Ако говорим с тези университети, те вероятно ще кажат, че те са световни лидери. Те обичат такива термини и ги употребяват. Седат си в своите кули от слонова кос, гледат пренебрежително към останалата част от света, изключително са доволни в своето забвение, защото си мислят, че са най-чудесни на света. друго едно предизвикателство. споменахте вие и ние трябва да чуваме такива предизвикателства. Аз се надявам да има промяна промени в Европа и по отношение на университетите, които да не са бариери към новацията, а такива, които работят за тях, защото трябва да имат такива университети. И как да отстраним онези университети, да отпаднат те от уравнението, ако не бъдат прогресивни. Или да не се занимаваме с тях, или да ги накараме да бъдат по-прогресивни. Благодаря. Колега Тузновски. Колегата Тузновски има думата. Благодаря господин председател. Ще продължа това, което вече беше казано от моите колеги. Много от нещата, които исках да кажа, вече са казани. Също бих искал да благодаря на всички наши оратори. Благодарение на доктор Ли видяхме нещо много важно и много ясно, а именно един нов подход, една нова гледна точка, различна от гледната точка в Европа. Ние чухме мнението на човек от Силиконовата долина, който също време е работил и по седма рамкова програма. Имам въпроси към господин Шаблен. Как бихте определили коя фирма е иновативна, а не? Мисля си, че това е доста сложно, защото опитът ни Европа показва, както европейски административни процедури, че е много трудно да се определи това. Всички програми, както казаха колегите, не са основания на доверие. Ние не доверяваме на хората, ги караме да попълват много хартики, има много бюрокрация. Не е ли това понякога препятствие пред това да определим коя фирма е иновативна, коя не е. Защото понякога ние го определяме на един твърде късен етап на етапа, на който вече се очаква продукта да се пусне на пазара. Към господин Ли. Колегите преди мен споменаха нещо много важно. Как какво според вас е най-големият проблем в седма рамкова програма? Това са огромни средства, които се заделят за научно-изследователска, научно-развойна дейност, за иновации, за стратегии. Но, откровено казано, поставянето на разработките на търговска и промишлена основа, думата комерциализация, т.е. е почти мръсна дума. Как да включим този елемент на комерциалност? Защото когато ни чуем думата комерциалност, комерциализация, ние веднага си мислим за нещо откраднато и защо за нас това е нещо лошо. Много често не само европейските фондове, но и регионалните фондове, когато те се проверяват от Европейския съюз, те получават черни точки, защото те получават публични средства и оперират с публични средства, а изведнъж ще се окаже, че те се занимават с дейност, която може да бъде комерциализирана. Наскоро трябваше да дадем оценка на един голям център за информационни технологии към един университет. Огромен потенциал има този център и ние всички знаем, че е много трудно да се прецени дали този център ще се занимава с чиста наука. И пази Боже, ако има някакъв елемент на комерциализация. По този начин ние сами си вредим. Когато инвестираме пари, би трябвало да бъде очевидно, че ние бихме искали Искаме да се увеличи брутния вътрешен продукт, да се увеличи броят на успешните начинания. Това ли е насоката за реформа на 7 или може би 8 рамкова програма? Защото аз имам съмнения, що се отнася до комерциализацията. Бих искал да ви благодаря за много интересни изказвания. Много ви благодаря. Сега имаме малко време не е чак толкова много. Ще имате възможност да отговорите. Очевидно, че няма да можете да отговорите всички на всички въпроси. Моля всеки от вас да се съсредоточи върху един въпрос, за да получим колкото може повече информация. Нека да започнем с господин Шублен. Euh, euh, Благодаря, господин председател. Ще ми се да засегна най-вече два аспекта – трансфер на технологии и връзка между университетите и е, развойната дейност. Преди 8-9 години получихме от главна дирекция развойна дейност средства, за да е, извършим анализ на сектора. Имахме предвид възможността да се финансира такъв анализ в рамките на седмата рамкова програма, но не беше възможно. Та, бяхме в Калифорния, бяхме в Израел, за да се запознаем с техните модели. Това, което се опитахме, беше да видим каква е логиката – но не винаги това е възможно. Трансфера на технологии винаги се нуждае от финансови структури, освен университетите, които са административна структура. А трябва да има и друга отделна юридическа структура, където университетите да са а, акционери подобен модел и в Великобритания, и в Скандинавия е доста напреднал, докато във Франция е много трудно той да се наложи или пък в Испания. Ако имахме повече средства, можехме по-системно да налагаме такива модели. Необходими са специфични финансови структури. Не може просто да се налива капитал в университетите. Друг аспект – необходимостта от съчетаване на ефектите и енергиите. А, често говорим, че искаме да създаваме клъстъри, национални, регионални структури и така нататък. Ми не е възможно. Необходимо е в цяла Европа да има 12, максимум 15 клъстера, а не във всяка държава. По-скоро трябва да има мрежа за сътрудничество между учените. Не можем да усеем Европа с водещи технологични центрове. Трябва да са няколко, но елитни. Друго нещо, вие посочихте, че има известно противоречие. Аз казах, че дефинициите трябва от една страна да са ясни, от друга страна гъвкави. Е, да, това е така, защото темата е сложна. Старата програма, например, се обръщаше към всички. Беше предназначена за всички. А какво значи новаторство? предприятието е новатор, защото е разработило собствена иновативна технология или защо. Наистина трябва да има ясни дефиниции. Ние сме в края на краищата търговци на едро. Ние в кавички. Ние работим с банките, работим с фондовете. Ролята ни е да намерим и предоставим максимални средства, за да има иновации. Нямаме преки контакти с малките и средни предприятия. Те ни интересуват, но за тях отговарят банките и фондовете. От друга страна пък банките не могат да рискуват един ден да трябва да връщат един вид европейски средства, защото някой не е видял някакви бележки под линия. Наскоро разговарях с представител на едно водещо иновативно предприятие в Финландия който ми каза, че последния път вече не са прилагали европейската система, защото е много непрозрачна. Става въпрос за системата на осигуряване на финансиране. Благодаря. Мисля се, че има някои много добри мисли, които бяха изказани. Бих искал да се спра на оценката на рамковите програми. Определено търговските и бизнес аспекти не се отчитат достатъчно. И аз съм съгласен с доктор Ли, защото от една страна има нормативна уредба и регулатор, от друга страна ние имаме експерти-оценители – но те никога не мислят и всъщност не им се разрешава да мислят за комерциализацията. Затова аз бих препоръчал да се променят критериите и да участват в оценката повече хора от отрасала. Освен това, вие Говорихте за това, че може да има прекалено много долини, прекалено много различни структури в Европа. Ние не можем да променим Европа, но ние трябва да помислим как да се засили сътрудничество. И ако няма сътрудничество, то тогава трябва да позволим конкуренция и най-добрия да спечели. Мисля си, че това е нещо, което трябва да позволим. И така ли, че то, това се случва. И имаше коментар за правата на интелектуална собственост и патентите. Разбира се, патентите трябва да са защитени, защото иначе никой няма да инвестира. Но от друга страна, бюрокрацията и цялото време, което е прекалено дълго, за да се придобие патент, ние определено трябва да проверим ситуацията и да имаме проверка на качеството, но със сигурност трябва да съкратим процедурата. Вие също така говорихте за това, че ние искаме от една страна ясни критерии, от друга страна ни искаме повече гъвковост. Въпросът беше дали това е противоречие. Отговорът ми е не. Например, във футбола и има определени рамки на полето и има определени ясни правила, но след това има много гъвкавост по време на самия матч. Точно това е нещо, което искаме да видим в Европа, в сферата на изследванията. Искаме да има ясно определено поле, да има равнопоставеност, ясни правила, които да позволят на хората да работят съсредоточено. И вие казахте, че трябва да има по-малко участие на държавата, на правителствата, а повече да участва в бизнеса и да има повече гъвкавост т.е. необходимо е да има ясно очертано поле за игра и ясни правила. И сега вече за самата Силиконова долина съгласен съм с доктор Ли за всичките предимства на Силиконовата долина в САЩ. Ние сме наблюдавали колко, рабо... колко успешно се работи там, но също така видяхме, че има подобен успех в Шанхай, където има нещо подобно на Силиконовата долина. В момента водим преговори с руското правителство за създаване на Силиконова долина в Русия. Моята идея е, че е много хубаво да има силиконови долини и трябва да отчитаме, че светът е различен, а не просто да копираме дословно Силиконовата долина. Говорихме за различните традиции. Ви говорихте, е, че в САЩ е, за успеха на Силиконовата долина допринася традицията на толерантно отношение към неуспеха, към провала фалита. В е, Европа фалитът се разглежда като провал и всеки, който не е успял, се разглежда като губещ. Така че мисля, че важно не само да се промени нормативната уредба, но има неща, които би трябвало да се променят в самия менталитет на европейците, да има повече отвореност, повече откритост. Благодаря ви. Благодаря. Доктор Котел. Since I'm representing SME, е, съвсем накратко, тъй като представлявам малки и средни предприятия, които реално работят на пазара, бих искал да потвърдя, че наистина най-сложното за тези, които оперят на пазара, е достъпа до финансиране. Особено до капитал, който да позволи да се създаде една фирма или да се подготви създаването им. За съжаление, ще виждаме, че в бъдеще ще има все по-малко и по-малко иновации, ако този проблем с финансирането не бъде решен. Малките и средни предприятия са важна брънка в иновационната верига и те могат да поемат повече рискове и те могат да фалират, но така или иначе те имат нужда от капитал, за да могат да съществуват и да оперират. Благодаря ви. Благодаря. Господин Васара. Микрофонът не е включен на оратора или ораторът се намира много далеч от микрофона. Имаш Имаше въпрос от докладчика Меркес дали няма опасност от прекалено много долини в Европа и дали подходят е отгоре надолу или обратното. Знам, че много от тези долини са в зимен сън. Има един човек, който отговаря на имейлите и това е всичко. Така че сигурно естествени подбор ще се погрижи за тях. Но както каза и професор Ли, спомена, че трябва да има някакъв подход, който досигурява стимули и критерии за тези долини и този подход трябва да върви отгоре надолу. Тоест, ако някой не е постигал успехи, той ще изпадне в зимен сън. И е, т.е. може би най-добре е просто да бъдат затворени у нези, които прибивават в зимен сън. Really what, what Мисля, че съчетанието между естествения подбор и някакви стимули ще даде най-добри резултати. Последно по място, но не е по значение, господин Ли. Много ви благодаря. Много се радвам, че използвате думата Facebook и то я употребяват евродепутати. Аз ползвам LinkedIn и Facebook много активно. Кой от вас използват LinkedIn? Може ли да вдигнете ръка? Okay. I, I would encourage those... Онези, които не използват LinkedIn, използвайте го. Изключително полезен, професионален сайт, където може да поддържате връзки с хора от същата сфера. Аз също го използвам много активно. Всички използват и Facebook, и LinkedIn в Силиконовата долина. Той е част от това изобщо да се занимаваш с бизнес. Не е само за тинейджери вече. Темата е сложна. За съжаление, господин от Чехия спомена, че комерциализацията е нещо като мръсна дума. И може една мръсна дума. На другата страна на тази комерциализация е тя е научни изследвания. Има огромен скептицизъм по отношение на смисъла на научните изследвания и в промишлеността, когато това се провежда в академична среда. В Европа, например. В Европа, за щастие, имате отлични първокласни университети. Всички знаем кои са те и много други университети, които се опитват да повишат нивото си. Посетил съм много университети, в които научните изследвания се правят по интерес на съответния професор и всъщност няма никакво значение дали това изследване има нещо общо с света, с разпространение на тези изследвания или правата на интервална собственост. Ако университетската система не заработи добре, системата с иновациите винаги ще издиша. Това е един глобален принцип. И глобално погледнато, Университетите като че ли представляват най-голямата пречка за иновациите, не само в Европа, и в Латинска Америка, и в Япония, и в Индия. Трябва да се започне с основните хипотези и модели, върху които почива организацията на университетското образование. Основната причина, поради която много европейски университети имат проблеми с прехода, е защото моделите, които са зададени през 19 век или в началото на 20 век, а тя ги има и в Латинска Америка, са се основавали на хипотезата, че основната роля на университета е да се преподава и да се развива работната ръка. На първо място и евентуално малко научни изследвания. Станфорд и Мит, Бъркли, Джорджтаун са основно университети, които се занимават с научна дейност. Ние наймаме професорите на базата на научните си изследвания, след това те растат в кариерата на същите тези основания, на броя на научните изследвания, които публикуват, качеството на техните студенти. Да, преподаването е важно, но това не е първият критерий. И когато една мисия на университет се основе на преподаването и се развиват учи, извинете, преподавателите на базата само на преподаването, а не научните изследвания, то тогава е много трудно университета да прави такива достижения в научните изследвания, защото си няма хора, които са добри в преподаването, а не в изследванията. Та, Мисията на университетите в повечето европейски страни е записана в националното законодателство, когато говорим за публичните университети. В Европа няма дискусия, която да навлиза в такива подробности, що се отнася до преосмислянето на основни социални модели. Смятам, че университетите трябва да почиват точно на такива основи, основите на научните изследвания, защото иначе ще имате проблеми и с преподавателски екип, и с администрацията, които смятат, че преподаването е на първо място. И всъщност те са толкова добри а, в научната си работа, колкото и в другите университети в Европа. А, всички университети като че ли започват да се придвижват към посока научни изследвания. Китайските университети агресивно искат да станат такива, т.е. опитват се да се придвижат. Латинска Америка изостава с десетилетия, защото те също са изградени на тези модели за преподаване. Значи, това са въпросите, свързани с модели, за които ми се искаше да се говори повече в Европа. Защото ако се заложат правилните основи, след това е, системата ще се развие и във всички свои други части по един правилен път. Колко време имам още, пита оратора. Станфорд не приема рисков капитал. Ние сме частен университет, но сме с нестопанска цел. Финансирането на Станфорд е от различни видове грантове, които получаваме на базата на нашата научно-изследователска дейност от правителството и от частни фундации. След това самите студенти плащат своите такси имаме оперативни разходи, които са свързани с а, а, конкретните суми, които се получават от частната част на университета. 3 милиарда е бюджета ни, 1 милиард отива за научни изследвания, не оприемаме рисков капитал – Имаме си съответна служба, която се занимава с конкретните дейности и когато една фирма, да речем, се развие от един университет, това трябва да бъде одобрено от ректора, докато при нас не е така. Има си служба, която се занимава точно с такъв тип комерциализация на идеи посредством дружества. Европейските университети, които да идват в основните щатски такива, трябва да дойдат при нас, а, за да видят как да организират университетите около новаторството. Те обикновено ходят в лабораториите, казват чудесно, браво, но не идват и не ни питат основните неща, за които би трябвало да ни питат. Законите за неплатожоспособността. Това е големия проблем, защото наказанието за това, че си се провалил, може да го изплащаш след това цял живот. Думът и личните ти активи може да отидат и когато изградихме нашата специализирана група за тези идеи в Ирландия, точно върху това се съсредоточихме. Ако искаме да има големи промени на най-низко ниво, то не може е, Демоклев меч да им виси до края на живота им за един бизнес, който се е провалил. Отново в случая говорим за мащабируеми фирми, а не говорим за е, малки и средни предприятия от типичен вид. Има едно противоречие между целите на европейската интеграция и иновацията. Например, ако седма и осма рамкова програма е, станат по-силни, що се отнася до комерциализацията като цел, тези резултати, тези фирми, тези работни места ще се създадат ли из цяла Европа? Отговора най-вероятно е не, поради неравното разпределение на рисков капитал, на бизнес Англии, на всякакви видове експертни познания и правни и така нататък, свързани с предприемачество. Така че ще се създаде напрежение в Европейския съюз, защото рисковия капитал ще се фокусира върху определени държави по проекти 7 и 8 рамкова програма. Вие трябва да помислите какво да направите по този въпрос и европейското сближаване ли е по-важно или е по-важно създаването на работни места и новаторството? Аз нямам отговор на този въпрос, но трябва да помислите по този въпрос. Шанхай. Шанхай е много важен кластър. Глобално погледнато, те ще станат скоро съперници на Силиконовата долина и до 20 ти на години няма да има клъстър от европейски тип, който въобще да се приближи на хоризонта на тези два случая. Така че много трудно може да повторите Силиконовата долина. Посетете ни в Станфордския университет. Още един основен въпрос, който колегата от Испания повдигна, беше свързан с това, че се осложняват нещата изключително бързо, а пък вземането на решения също. Технологиите също. Така че, ако имаме процес на централизирано вземане на решение в този изключително сложен и бърз свят, това би ли бил един валиден модел за вземане на решение на економическото, за економическото развитие. Аз не съм сигурен дали това е жизнеспособен модел. За това ние се опитваме да бъдем на една ръка разстояние от правителството, да децентрализираме, да се вземат решения по места на ниво инвестиции, на ниво фирми, на ниво инкубатор, университет, а не отгоре надолу. Разбира се, че има нужда от някаква смесица от двете. В щатите отгоре надолу не върват иновациите. Може би можем много да научим от вас това отношение. И накрая възвръщаемост на иновациите. Имам а, много въпроси, които са свързани с милиардите евро, които са отишли за мрежи, за познания, научни паркове, инкубатори. Ми, колко работни места са създали? Аз не виждам някакъв реален резултат. Това са част от резултатите, които забелязваме в Силиконовата долина и ви благодаря за тази възможност да споделя становището си с вас. Аз също искам да благодаря на докладчиците на госпожа Меркес, която толкова добре се погрижи за организацията. Много беше интересно, а, но за мен беше и осезаемо. Просто усетих какво означава иновация. И разбира се, последната дума има колегата Меркиес. You, Благодаря на всички оратори. So was, uh... Основният въпрос беше какво е новаторство, какво е иновация, какви са такива, всички тези идеи, които да успеят на пазара. Каквото и да е, искаме да е по-бързо, да е по-целенасочено, да бъде насочено към съответните решения и искаме то да се случва в Европа. Поради тази причина искаме повече съсредоточеност, повече финанси, повече стабилност, по-голямо опростяване и най-вече амбиция. Искаме мини манхатански проекти в Европа и европеец на Луната. И затова имаме нужда от промяна на културата, на отношението към насърчаването на творческия потенциал. Затова ни трябва кораж. Затова е много важно да се оставят старите традиции, да се вземат решенията, да се съсредоточим, да дефинираме тези големи предизвикателства и как да стигнем до крайната си цел посредством предоставяне на свобода. Ще видите, че голямата част от тези идеи е, вече са записани в моя доклад за иновационния съвет, е, извинете, съюз. Благодаря ви, че ми дадохте много идеи преди това изслушване и ви призовавам да работим заедно. Да не ограничаваме творчеството, да дадем недоподимата база за развитие на новаторството. Това беше днешното заседание. В края на февруари ще се видим отново. Довиждам.